Uh, Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем работа. Мисля си, че и другите колеги ще се присъединят към нас. Много интензивно работихме сутринта, много интересни въпроси обсъдихме, но и следобедът ще бъде интересен с важни теми. Политиката за малките и средни предприятия. След това ще се срещнем с господин Тимерманс и след това ще обсъдим и нашата сателитна навигационна система. Започваме Размяна на мненият с комисията по хоризонталната политика за МСП. След това ще имаме представяне от Европейската сметна палата на специален доклад инструментът на МСП в действие, ефективна и иновативна програма, изправена пред предизвикателства. Много се радваме, че тук е госпожа Кристина Шрайбер от комисията. Тя е директор, който отговаря за програмата Косма и политиката за МСП. Искам да ви напомня, че въпреки, че споменаваме малките и средни предприятия и винаги подчертаваме тяхното значение, когато става дума за различни сфери на политиката, зеления пакт, научно-изследователската дейност, и иновациите. Това е първият дебат в рамките на този мандат на парламента и комисията който е посветен на МСП. Комисията обхваща тематиката на МСП чрез различни програми и видове политика, но със сигурност госпожа Шрайбер ще ни запознае по-добре с това как тези различни области на дейност работят заедно, кои са успехите, предизвикателствата и плановете за бъдеще. Имаме малко по-малко 45 минути на разположение, тъй като започнахме малко по-късно, но имаме време за обсъждане. И ще работим последния начин. Първо, ще помоля госпожа Шрайбер в рамките на 10 минути да представи темата. След това ще имате възможност да се изкажете, колеги. Приоритет имат координаторите и техните заместници, но също така Приканвам и колегите в залата да покажат интерес и също така да се изкажат, за да имаме диалог. Разбира се, накрая госпожа Шрайбер отново ще има думата, за да отговори на вашите въпроси и да формулира някои заключения. Заповядайте, госпожо директор. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Много съм ви благодарна за тази възможност да водя това обсъждане с вас днес, както вече бях представена. Аз съм директор за програмата Косме и политиката за МСП в Генерална дирекция Растеша. Разбира се, ще споделя с вас и кои са подготвителните стъпки за изготвяне на програмата за МСП. Вече може би не като парламентарна комисия и генерална дирекция на комисия, друга страна, но знам, че с ресорния комисар обсъдихте някои теми и съм ви много благодарна за тази възможност да срещна с вас. Госпожа фон Дерлайн каза, че основата на нашата економика са МСП. И това е част от важната задача на Европейската комисия Европа, която работи за хората. Затова комисията е изпълна с решимост да подкрепя МСП. Мисля, че постигнахме много. Ако погледнем към изпълнението на последната програма Косме, която беше референтната ни програма за последни финансов период, можем да споменем, че над половин милион МСП получиха 30 милиарда финансиране благодарение на гаранциите за заеми. Също така има и различни целеви фондове. Също така има мрежа предприятие Европа, Enterprise Europe, която подпомагаме 625 центъра и организации, които помогнаха 250 хиляди малки и средни предприятия да растат и да излязат и на международните пазари. Разбира се, много хора, които искат да започнат своя бизнес. За това е много важно да подпомагаме младите предприемачи, които ще бъдат обхванати от програмата Еразъм. Първоначално тази идея беше предложена от Европейския парламент като пилотен проект, така че това е един прекрасен пример за инициатива на Европейския парламент, която беше подета и доразработена и доразвита. Също така и с вас, и с комисията ИМКО вече сме обсъждали това, че успяхме да намалим забавянето в плащанията на МСП. Смятам, че това е много важно, че успяхме да намалим този период. В момент той вече е 10 дни. Разбира се, има и сериозни предизвикателства, които ще цели да преодолее стратегията. Има и някои нови проблеми за МСП първо. Проблемът с прехода към устойчиви бизнес модели и също така как тази този преход да доведе до ползи, които да могат да служат на МСП. Разбира се, трябва да гарантираме това, че никой не е оставен зад борда и че МСП са изцяло включени в социалната и економическа тъка на Европа. В момента е сравнително лесно да се създаде предприятие в Европа, но все още има много проблеми за нарастването увеличаването на мащаба на предприятията и се стремим да подпомогнем малките и средни предприятия. Стремим се да изпреварваме тук събитията. И това искаме да залегне и в новата стратегия за МСП. Искам също така да посоча, че ще се опираме върху това, което вече е постигнато. Много е важно новата стратегия да обхваща МСП от всички размери, от всички видове, от най-традиционни до и у нези, които се разрастват от малката квартална фурна до един оператор, който активно работи и на глобалния пазар. Разбира се, продължаваме да работим и по сегашните ни приоритети. И разбира се, стремим да не изхвърлим бебето заедно с водата, но искаме наистина да видим къде са белите петна, пропуските, липсващите брънки. Също така искам да подчерта, че разбира се работим в тясно сътрудничество с различни институции, държави членки, заинтересовани страни. Искам също така да подчертая значението на мрежата на посланиците на МСП. Тази мрежа има решаващо значение. Знам, че ресорният комисар посочи пред вас по време на пленарната сесия, че в най-скоро време ще бъде назначен такъв посланник. Това ще бъде една функция с много голяма видимост и по този начин също демонстрираме, че МСП за нас е приоритет. Разбира се, ще се спра по-подробно върху някои важни въпроси, по-добрата регулация. Вие знаете, че това е изключително важно, особено за МСП. И вие знаете, че сегашната комисия обеща по-добро регулиране и не става дума за дерегулиране, а за законодателство, което да позволи да се функционира по прозрачен и отворен начин. Оценката на въздействието вече се извършва но със сигурност ще работим върху това законодателството да служи на МСП. И разбира се, също така ще има законодателство, което ще се предлага в контекста на Зеления пакта. Знам, че ще се срещнете с господин Тимърманс, който отговаря за Зеления пакт, така че ще имате възможност да го питате за Зеления пакт. Така че имаме добри инструменти за по-добро регулиране, по-добра нормативна и правна уредба, но разбира се, има още какво да се направи и точно за това служи стратегията. Искам да ви напомня за идея цифрово по подразбиране, например, също така много често във вашата комисия се задава въпроса за кумулативното въздействие на законодателство, защото понякога има твърде много законодателни актове и принципът един акт се приема, ако друг акт вече губи сила. Ние ще се придържаме към този принцип. Виждаме, че все още има много пречки пред МСП и това ги възпира от това да растат, да увеличават мащаба си. Трябва да улесняваме инициативите отдолу. Много често ви, парламентаристите, привличате нашето внимание към ситуации, когато МСП се сблъскват с затруднения. Затова е много важно и искаме да работим по проблемите и възоснова на принцип отдолу нагоре. Също така знаем, че има проблем с това, че някои държави и членки налагат нови изисквания към това, което вече се изисква от европейското законодателство. Разбира се, това не е нещо незаконно, но понякога това може да бъде неоправдана тежест за МСП. Така че сме отворени към добри предложения за това да се продоле този проблем и също така националните законодатели да са по-чувствителни към този въпрос. Вече говорих за забавянето в плащане. Това продължава да бъде важен въпрос, особено за някои държави членки. И знам, че депутатите от тези държави са абсолютно ясно с този проблем. Има някои сектори, в които Две трети от фактурите се изплащат с забавене. Това е сектора, понякога сектора на търговията на древно. И наистина трябва да решим тези проблеми, защото искаме да гарантираме това, че наистина бързото плащане е правило на изключение. Както вече казах, вече предвиждаме определени мерки в рамките на програмата Косме това ще продължи и в рамките на новата програма InvestEU. Разбира се, тук много неща зависят от бюджета. Знаем, че в бъдеще ще бъдат прегрупирани финансовите инструменти в рамките на InvestEU. Комисията предвижда 30% от бюджетните гаранции да бъдат средоточени в една програма. И разбира се, ще гарантираме това да се насърчава финансиране на устойчивостта, нещо, което е важно за МСП. Важно е да не се създават излишни тежести за тях. Също така, вие знаете, че госпожа Фондерлайн иска МСП да могат да се възползват по-добре от възможностите на капиталовия пазар. И също така се предвиждат повече възможности за първоначално публично предлагане на акциите и на малките и средни предприятия. Също така стои въпроса с интернализацията, интернационализацията, извинявайте, на единия пазар. И искаме по-добре да се използват различни мрежи, които вече работят. Искаме да се увеличават контактите и връзките между малките и средни предприятия. Говорим за промяна на моделите. Знаем, че в момента се водят преговори по редица споразумения за свободна търговия и искаме МСП да извлекат ползи от тези споразумения. Така че тук просто само набелязах основните въпроси. С голямо удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Надявам се, че ще успея да отговоря на всички ваши въпроси. Много ви благодаря за този преглед на всички инструменти, инициативи. Наистина много от въпросите обсъждаме и ние в нашата комисия достъп до финансирането, недопускане на неоправдана бюрокрация, как да се увеличават размерите на МСП, как по-добре да формулираме нашата политика спрямо МСП. Сега политическите групи. Колеги, моля да проявите интерес. Ако има колеги, които ще се изказват извън политическите групи, е НП, заповядайте. Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Шребер, за вашето изложение. Мисля си, че обхванахте много въпроси, като по-доброто регулиране. Мисля си, че това е номер едно. И за нашата парламентарна комисия, защото много често европейското законодателство е насочено към големите предприятия, трябва да отчитаме малките и средни предприятия. И е много важно, че новата комисия се ангажирала да продължи работата по добро регулиране и принципът е, един законодателен акт се приема, ако един друг законодателен акт излиза от сила, това е нещо, което е важно и интересно за МСП. Също така е проблема за забавянето в плащанията също така е много важен. Ние чуваме от МСП и от други заинтересовани страни, че това е сериозен проблем. И наистина е много важно директивата за забавянето на плащанията да бъде изпълнява надлежно. Увеличаването на мащаба на МСП е също една тема, която заслужава все повече нашето внимание. Искам да ви задам два въпроса. А, ние говорихме вече за програмата Хоризонт Европа. Ние сме много заинтересовани от това как МСП могат да участват в програмата Хоризонт. Много е важно да имаме този инструмент за МСП, който да се вписва в тази програма и също така как вие в Европейската комисия преценяват някои истории на успеха, които да позволят да видим кои видове МСП могат да извлекат полза, полза от програмата Хоризонт и какви са примерите за добра практика, които могат да бъдат споделени в Европа. Другият въпрос е за цифровизацията. Вие се спряхте накратко върху това. Знаем, че много МСП в момента възприемат нови бизнес модели поради цифровизацията, но имаме и много традиционни МСП и те не разполагат с необходимите умения за работа в цифровата епоха. Как мислите, имате ли инструменти на европейско ниво, така че да насърчим онези по-традиционни МСП, така че те също да могат да извлекат полза от цифровизацията и да оцелеят в цифровата епоха, да бъдат конкурентоспособни или смятате, че по-скоро държавите членки трябва да се занимават с това, а ние само да подпомагаме обмена на примери за добра практика. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожа Виркуна. От името на Обдобновим Европа, заповядайте. Благодаря ви господин председател. Благодаря, Кристин. Радвам се да ви видя отново в работната си програма. Европейската комисия каза, че ще създаде платформа пригодни за бъдещето, за целите на упростяването, по-доброто регулиране, цифровизацията. Каква е стратегическата идея в основата на тази платформа? Може ли по-конкретно нещо ни кажете и как тази платформа ще повлияе следващите предложения на Европейската комисия? Как ще гарантираме това, че не само да се чува гласът на малките и средни предприятия, но да има и действия, които да се предприемат във връзка с това, разбира се. В момента много говорим за изкуствения интелект, говорим за нежеланието на много МСП да се възползват от възможностите, които предлага изкуствен интелект. Разбира се, основно това е свързано с това, че е много трудно на малките средни и микропредприятия да намерят финансиране. Също така някои бизнес модели изискват много сериозни разходи, включително инвестиции в персонала. Тоест, как да се гарантират повече възможности за финансиране на възприемането на изкуствен интелект и други нови технологии. Как да се гарантира по-добрия диалог между Европейската комисия, АСМЕ и може би бъдещите приложения за европейски иновации. И последният ми въпрос след вас ще срещнем с Европейската сметна палата, която ще ни говори за изследването посветено на инструмента за МСП и изследването им показва, че 64% от МСП дори не знаеха за цялостния спектър на финансирането от Европейския съюз и ползите за тях. Мисля си, че 64% е наистина твърде голям показател. Има всички тези благоприятни възможности, ЕФСИ, косми и също така възможности за допълнително финансиране. Какви ще бъдат конкретните стъпки, за да се промени, преосмисли комуникацията, насочена към малките и средни предприятия, защото наистина смятам, че е много притеснително, когато знаем, че 64% от МСП не са наясно с възможностите за финансиране. Благодаря от името на идентичност демокрация. Добре дошла. Ние слушахме дебата в, на пленарното последно заседание и той също представи какви са основните линии, каква трябва да бъде стратегията за малките и средните предприятия. слушахме и вашето изказване. В а, момента говорим за принципни позиции. А бихме искали да чуем малко повече конкретни предложения. На първо място искам да ви попитам за препоръката от 2003 година. Аз говоря по-специално за Италия. Много често се говори за МПС, докато в препоръката се говори за малки, средни и микропредприятия, защото на много места има изключително малки предприятия с много малък брой служители и те ефективно допринасят за економиката на дадени места. Така че считам, че все още е валидно, валидна тази препоръка. Така че всеки път, когато говорим за малки и средни е, предприятия, нека да не забравяме, че съществуват и по-малко, по-малки микропредприятия. Така че много добре прави комисарята, че посочва отговорник за малките, средните и микропредприятията. Ще видим кой ще бъде конкретно а, този човек и как а, тази фигура ще успее да взаимодейства с а, всички останали. А, бих дал някои а, предложения. Много добра е работата на комисията по отношение на забавените плащания от това, което аз а, знам, в много от случаите това е глътка въздуха за предприятията, но трябва да направим тези стъпки още по-ефективни. Мисля, че трябва а, да се укрепи а, акта за малкият бизнес, т.е. да продължим работата по този път. Но също така трябва да се гарантира и по-голяма гъвкавост на държавите членки по отношение на ДДС и на упростените режими, именно по отношение на този вид предприятия. Същото се отнася до достъпа до кредити, т.е. преразглеждане на регламентите за банковите дейности, така че малките и средните предприятия да имат повече достъп до финансиране. И на последно място, при преразглеждането на стратегията не трябва да забравяме въвеждането на норматива, с което може да се дава по-голяма стойност на происхода на продуктите. Това е особено важно за малките е, предприятия. В един голям свят, ако се обръща повече внимание на това, ще се дадат повече възможности на малките и средните предприятия. Благодаря ви много. Then... Може би искате да отговорите на тези три въпроса и след това да изслушаме други въпроси. Имате думата. Yeah, thank you very much. Благодаря ви много. Повдигате важни въпроси. по отношение на цифровизацията на малките и средните предприятия. Всъщност имам един пилотен проект по програмата Козме, чиято конкретна цел са МПС и по-специално тяхната цифровизация. Искам да подчертая, че не става дума за това фирмите си купуват нови компютри, а става дума за трансформация, за цифровизация – и средства за това. Има дори и а, покана за обществена поръчка. Това е по отношение на финансирането. Мисля, че и двата въпроса се отнасяха и за традиционните, и за по-новите предприятия – това, което ние се опитваме да направим с а, стратегията е да свържем различните механизми за подкрепа. Със сигурност а, ние а, ще предложим и а, повече инструменти за подкрепа, за да обхванем повече а, МСП. Но също така и те да се свържат с това, което съществува на местно ниво така че да има сътрудничество и с работата на мрежата, на Европейската мрежа на предприятията. По отношение на посочената стойност от 64%, ние имаме решение по няколко направления. Ще имаме по-опростен подход така че да няма съмнение за това по коя програма и по коя схема може да се получи подкрепа. Не винаги е лесно за фирмите да установят по кое направление могат да имат финансиране. Освен това, ние трябва също така да гарантираме, че а, различните точки за контакт имат връзка с фирмите по най-добрия начин и могат да представят начините за подкрепа. Мисля, че вече сме извлекли много полки. Имаме и много дейности във връзка с комуникацията. Разбира се, и нашата изпълнителна агенция има много инициативи за информиране на МСП. Но разбира се, а, все още има какво да се направи. По отношение на извлечените а, полки от инструмента, едно е ясно. Смесеното а, финансиране посочва, че трябва да има повече възможности На следващо място, по отношение на дефиницията на МСП, знаете, че има един подраздел микропредприятия, но има една обща дефиниция за МСП и всеки път, когато говорим за МСП, имаме предвид, че трябва да има и специфични мерки за микропредприятията. Има и други мерки, които са за малко по-големи предприятия. Така че мисля, че е много логично това, защото а, има различия между двата вида а, предприятия. Разбира се, нашата дефиниция а, трябва да е приложима във възможно най-голям брой случаи. Нямаме законодателство, което да изключва а, е, някои МСП. има, нямаме законодателство, което по принцип да изключва МСП. В това не би имало смисъл. Това би било твърде странно. Следователно, всяка дефиниция трябва да обхваща и по-малките предприятия. Това съм си записала за отговор, но разбира се, мога да, да допълня. Е, Благодаря ви много. Все още има четири въпроса. И след това ще имат възможност да им отговорите и да направим заключение. Мистер Маркос. Um... Ja, Frau Schreiber, ich bin total begeistert. Да, госпожо е, Шрайбер, наистина съм така насърчена от това, което чух. Имаше време, време, беше време преди няколко години, когато малките и средни предприятия говореха 70% от тях само за пари. Финансиране, е, чрез Космо, чрез е, структурните фондове. И цялата политика за МСП беше свързана с пари. Е, вие го споменахте всичко това. Днес обаче 70% е, е, от разговора се съсрочава върху рамковите условия, което означава цифровизация, справедлив достъп до данни, много важна тема за нас. Рамковите условия означава са те за малките и средни предприятия. Винаги, когато творим закони, е, трябва да е, се съобразяваме с този критерий. Рамковите условия означава един, едно, е, един влиза, един излиза. Това означава е, хоризонтални възможности за малките и средни предприятия. Ако правилно е, разбирам е, това, което бе казано е, от колегата, обаче е, аз не съм изцяло съгласен. Малките и средни предприятия е, трябва да се занимава, с тях трябва да се занимава, не, не трябва да има конкуренция и надпревара между, между отделните комисари. И госпожа Габриел и господин Шевкович отговарят за малки и средни предприятия, но всъщност е, е, всичко трябва да се съсредоточава в е, госпожа председателката на Европейския съюз тя трябва да обобщава всички аспекти на малките, свързани с малките средни предприятия. Говорихте за Е, средните е, предприятия, че трябва да се обърне особено внимание е, на, на тях. Да, в бъдеще трябва да мислим за тях и във връзка с зеления курс. Защото ако нямаме средни предприятия, те ще произвеждат много, но ще има малка. Ще, но, но, но ще го правят с съответно малки емисии. И при тази бюрократична система за малки и средни предприятия, това ще е много трудно. Значи, когато има изключения за малки и средни фирми, които се изключат от системата емисии, мисля, че за това трябва да се помисли специално да се инвестира и да се работи в тази насока за малките и средни предприятия. Сега господин Михаил Блос. Благодаря. Първият въпрос беше е, сега огледахме предложения от Жан Мишел бюджет. Доколкото разбирам, той предлага е, само една трета от програмите да се подкрепя, от програмите, които предлага парламента, е, включително програмата с малки и предприятия. Но как да обединим двете теми е, зеления курс и малките и средни предприятия. Какво е, възнамерявате да правите, така че и е, малки и средни предприятия, които са 99% от предприятията в Европа, да е, са в е, хармония с е, е неутралните за климата цели до 2050. Е, как е, ще се постигне съкръщаване на емисиите е, е, и същевременно как те да се възползват възможностите и да бъдат е, е, така водещи на пазара за декар... безкарбоновите технологии технологии. Е, имате ли нещо, някакви конкретни идеи в тази насока. И от друга страна, е, каква конкретна подкрепа може да окажете на малките и средни предприятия, така че те в собствените си планове за устойч, устойчивост да е, отчетат и това, и техните бизнес планове да са в духа на цялостните цели за неутралитет по отношение на климата от 2050 година. Следващия въпрос. Благодаря, е, господин председател. Благодаря на госпожа директорката, че е с нас днес. Аз е, вземам повод от казано от колегата от Мисля, че двата най-важни въпроса, свързани с е, МСП, са следните. Много се говори за това Едното е, е равнопоставеност, което означава по-малко бариери пред тях е, на вътрешния пазар, по-малко бюрокрация, е, справедлива, лоялна конкуренция, да не се натоварват, да не се натоварват с прекалено много изисквания, чието изпълнение понякога води до несъвместими действия сега, ясно е, че това е отговорност на държавите членки, но е, трябва да се обърне внимание и на е, съдебната система, е, съдебните процедури, които да са бързи и ефективни, защото понякога това много осложнява живота на малките и средни предприятия. В моята страна един съдебен процес точи с години и това не могат да си позволят малките и средни предприятия. И другото, уменията особено в контекста на цифровизацията. Малките и средни предприятия трябва да имат достъп до хора с съответните умения, а все още ги нямаме е, в необходимите е, количество бройка. Надявам се е, в доклада, който ще чуем утре, че този въпрос там е засегнат, да имаме една така ефективна работна специална група, е, която да е, набира инженери, специалисти, кибер специалисти и така нататък. И е, накрая, не най-маловажно, разбира се, господин Георгас Георгиев. Благодаря, господин председател, благодаря и на госпожа Шрайбер. Благодаря ви, госпожо Шрайбер, защото вие е, направихте много ценни предложения. Тези предложения или декларации по-скоро трябва обаче да се превърнат в действия. Ако аз или Хюсейн Болт е, е, атлета започваме от една и съща стартова линия, резултата ще е ясен при мен и при него. Има страни, има региони, както и в Европа, разбира се, които преживяват тежки финансова криза. Та въпросът ми е, предвид обявеното от госпожа дер Лайен, е, има ли откровенни намерения да се определят е, МСП по начин, по който малките, средни е, фирми да не бъдат маргинализирани? Има ли имате ли намерение да намерите публични инвестиции за подкрепа на тези малки и средни предприятия? И освен това, има ли те ли реално намерение да промените някои от критериите, така че някои МСП-та да не бъдат предварително изключени, както в моята страна? В заключение ще кажа, че 99% от економиката ни е, се гради върху МСП-тата. От 2013 до днес около 15 000 малки средни предприятия бяха закрити, е, а това сериозно вреди на економическото развитие. Благодаря. Благодаря. Ако желаете, госпожо Шрайбер, да отговорите накратко на тези изказвания да, ще се опитам да ги прегрупирам хоризонтално, защото общо взето едни същи въпроси засягате. По е, зеления курс и мсп Очевидно, устойчивостта е, е и възможност за малките и средни е, фирми и ние искаме да им помогнем в бъдеще да вземат, да, така да заложат добри стандарти в някои сфери в бъдеще и ще им оказваме всякаква подкрепа в това отношение. Ще видите това в нашите програми. Но това е голям проблем за много от тях, голямо предизвикателство, защото, особено тези, които са в преход, защото те преживяват двоен преход е, и е, е, екологичен и цифров, цифров така че трябва да ги подкрепяме и в структурно отношение. Разбира се, нашата финансова интервенция също е насочена към това. Но така по съвпадение е, е, някакси днес ще чуете и първият заместник председател е, Франц Тимерманс съвпадение на теми и на лица, които отговарят за тях. Той ще ви отговори за много, на много от въпросите, свързани с изпълнение на целите, свързани с зеления курс. Имаме амбициозни намерения, така че малките и средни предприятия да могат да се възползват от възможностите, но разбира се, трябва и да се съобразяват с условията и да отговарят на съответните критерии. За уменията, да, това е отрешаващо значение. И когато питаме какво е най-сложното, най-трудното за малки предприятия, те казват достъпа до хора с умения. И в контекста на цифровизация ще имате възможност и с моя комисар да говорите за това утре. Да припомня, освен е, пакета, който на 10 март е, ще е, представим в МСП единия пазар и един пакет за уменията в който всички тези въпроси ще бъдат засегнати в дълбочина. Но е, даваме си сметка за сериозните проблеми, които трябва да бъдат решавани в това отношение. Съвсем накратко ще мина на немски, тъй като въпросът зададахте на немски. Е, що се отнася до е, малки и средни предприятия и техния е, пратеник е. Важният момент е видимостта им да да има съответно обмен между политиката и тези предприятия и малките и средни предприятия. Сега когато така чета писмото което се отнася до малките и странни предприятия, е, там се споменават отделни такива и е, кой за какво отговаря от е, различните комисари. Но целта ни е обща. Всички сме наясно и мислим, че и сме убедени, че малките сен предприятия играят много важна роля и наистина трябва да правим всичко възможно, за да им даваме възможност да продължават да играят тази си важна роля. По въпросът, който засегна господин Георгио, Георгио дали е, това, което правим, има някакъв ефект, дали нещо се е променило. Да, положението в Гърция е по-особено. Ние е, в там има доста финансови посредници в Гърция и нещата могат да са много по-добре, разбира се, но мисля, че така дадахме лек класък на дейностите на малки и средни предприятия там. Трябва да сме мога да ви да споделя с вас подготвителни стъпки за бъдещата стратегия по МСП. Тя подлежи на развитие, разбира се. И мисля, че е, това, което правихме, беше много е, уместно е, и актуално. Е, е, след като е, трябва да кажа следното, след като приемем стратегията, това не означава, че е, работата, че си сме свършили работата по малките средни предприятия. Напротив, точно тогава ще трябва да започнем сериозна работа, ще разчитаме в това изцяло на вашата реакция, на вашата обратна връзка от вас. Така че аз гледам на това като един непрекъснат продължителен процес, законодателен такъв и след като приемем съответни инструмент за малки средни предприятия, не трябва да се успокоим, че всичко сме свършили. Благодаря ви много, госпожо е, Шрайбер. Благодаря за представането на темата, за отговорите ви, е, за е, на мнение сме, че вие вършите много добра работа. Продължавайте в този дух. Ще поддържаме връзка и ние ще подкрепяме всички добри инициативи, свързани с малките и средни средни предприятия. Ще продължим е, темата малки и средни предприятия, но от друга гледна точка, от гледна точка на Сметната палата, с много интересни идеи и предложения да се е, досъвършенстват програмите, които изпълнява Европейския съюз е, така че ще поканя е, да дойде на трибуната при нас, на подиума, господин е, Бен, Алекс Бенинг Майер. Той е холандският представител на Европейската сметна палата. Той е, днес ще ни е, представи основните констатации на, е, съда, на Сметната палата по инструмент малки зелени предприятия в действие, ефективна иноваторска програма, изправена пред предизвикателства очакваме да чуем е, оценка на е, инструмента за малки и предприятия в предходния период, какво сме научили от е, това и какво трябва да се направи, за да бъде по-ефективен този инструмент в бъдеще. Колегите, които желаят да вземат отношение, нека да си покажат картата с името, да вдигнат карта с името, както е практиката ни и ще действа последния начин. Ще е, ви ще предоставя 10 минути за представянето на темата. След това един тур е, въпроси. Координаторите ще имат приоритет, разбира се, но е, всички колеги ще имат възможност в един тур да се да зададат въпроси. След това ще ви помоля да отговорите. report of the Court of Благодаря ви много, че ще представите този доклад. Заглавието е ефективна и иновативна програма за справяне с, с предизвикателствата. Искам да подчертая думата ефективно в случая. Тоест, ние предлагаме подобрения, за да бъде инструментът по-ефективен в бъдеще. Инструмента за малките и средните е, предприятия е свързан с Европейския съвет за иновации. Представил съм и по-подробна презентация, но а, сега ще говоря за някои ключови въпроси. Първият ми диапозитив Както е, и преди е, установихме, че 99% от приятите са малки седи приятия и 66% от е, заетите работят тях. Следващата точка въпросите поставени в одита. Дали помощта бе насочена към тези предприятия, които би трябвало дали те са показали съответно добри резултати и дали най-добрите проекти са били подкрепени от инструмента за МСП и какъв е, е ефекта от действията на комисията. Дали е, наистина тя успява да помогне на е, МСП или не. Имаме обратна връзка по програмата от оценителите. Тези, които оценяват програмите изпълнени от самите е, представени от е, МСП и самите МСП. Първото предварително проучване е окей. Важна е връзката между е, реалния живот и пред инструментите за малките и средни предприятия разходите са пропорционални. Има и някои е, така припокривания с подобни схеми в някои страни, не във всички. Втората фаза, е, новаторския проект като такъв, е ефективна подкрепа за малките и средни предприятия. Той е високо оценен от заинтересованите страни. Ефекта му, мултипликационният ефект е, е такъв, че всъщност е, той дава е, така европейския бранд, европейска марка. Е, значи, е, Започваме, процеса започва с предварителното проучване, след това новаторския проект и след това е, обучението е, за растеж. Е, ползата е, че подкрепят, е, подпомага растежа. Недостатъка е, че твърде късно бе задействан и е, беше доста е, така общ, е, не беше достатъчно е, специфичен за отделните случаи. Е, сега мога да ви предоставя информация за отделните страни, но виждате на този диапозитив, че всъщност в Европа има две групи страни, две групи, две групи МСП в една по низки и по-висока група. И важният въпрос е кои страни са в най-високата категория и кои страни най-много се възползва, са се възползвали от инструмента за МСП. Е, ударението ще е върху европейските. Има и неевропейски страни, които е, могат да се ползват от този инструмент. Е, например, Израел – който е, много ефективно е, привлича финансиране и ресурси от е, инструмента за МСП. За тази графика се крие следното. Какви са причините за тези различия между държавите членки? Това означава, че трябва да сме наясно какво трябва да правят държавите членки и комисията, за да подобрят положението на страните в ниския диапазон. Значи, е, първото важно условие е национална стратегия. Важна е връзката между националните стратегии в държавите членки. Това обяснява, между впрочем, защо Израел е толкова ефективен. Те имат е, национална стратегия с ударение върху инструмента за МСП, но всички и други страни го имат, но всички страни трябва да имат силна МСП стратегия, насочена към иновациите. Комисията много, в много ограничен степен така насърчи, рекламира тези, този инструмент. Третото ниво на подпомагане, е, което се предоставя от националните точки за контакт, тук е, е, също това е важен въпрос. Е, на ниво държава членка тези точки за контакти могат да изиграят много положителна роля при функциониране на инструмента за МСП. Сега стигаме до няколко наблюдения, отнасящи се до недостатъците в процеса на подбор на проекти Първото, първия недостатък е ограничен, са ограничените ресурси. Това са е, е предимно оценителите. Оценителите дават обратна връзка. Според тях ограниченията във времето за определяне на един или друг е, проект е, са твърде е, времето е твърде ограничено за тях и това им пречи да си изпълнят задачата. Вторият проблем – който проличава на тази диаграма, това е броя повторни заявки. Мога да го кажа с думи прости. Това може да изглежда като томбола. Ако не спечели от първия тираж, отива на следващия след това опитвам отново късмет си, като за трети път си подавам заявката. И всичко това отнема много усилия, за да може да се вземат решения за това, кои предложения са подходящи предвид ограничените ресурси. Заключенията ни са следните. Видяхме, че има твърде чести промени – в целите и целевите групи. Това създава несигурност. Мисля си, че това е сериозен проблем. Видяхме го и преди в програмата Хоризонт 2020 година. Видяхме, че сигурността на програмата, яснотата на програмата е много важна за успеха й. Също така е важно как да се насочват инвестициите. Е Важно е инструментът на МСП да предвижда субсидии и подпомагане, но не трябва да се изключват и частните инвестиции. Това е много важен въпрос, частните инвестиции. Наставничеството на третия етап е много важно. Например, на третия етап услугите за ускоряване на економическата дейност, които се предлагат на този етап, вече идват твърде късно. И последното заключение, че бенефициентите имат нужда от допълнително финансиране. Ще продължа с нашите препоръки. Um, improve communication. Необходимо е да се подобри стратегията за комуникация, информиране и подпомагане на националните звена за контакт. Необходимо е да се подобри процеса подбор и да се ограничат възможностите за повторно подаване на заявки. Трябва да се преосмисли първият етап, технико-економическата обосновка и да се доразвие втори етап, проекта свързан с иновациите и третия етап, наставничеството трябва да се доразвият тези етапи. Много е важно е да създадат полезни взаимодействия с, с други финансови инструменти на Европейския съюз и комисията трябва да увеличи своите познания за това какви са финансовите потребности на бенефициентите. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви за много интересното съобщение за аудита и за много конструктивно проведение дния одят. Е Наистина много са важни вашите заключения и препоръки. Важно е да ги отчетем. И сега колегите имат думата. Госпожа Вирконен, заповядайте от името на НП. Благодаря ви. Искам да благодаря на Сметната палата за всички положени усилия. Този доклад е много интересен. Прочетох го веднага след публикуването му. Разбира се, много интересно е човек да се познае с статистическите данни, различията между държавите членки, кой основно може да извлече полза от тази програма. Аз съм от Финландия и много често в Финландия чуваме, че нашите МСП не знаят как да използват финансирането от хоризонт, но и трябва да кажа, че те са доста успешни. И също така много е важно, от решаващо значение всъщност да има национална подкрепа, за да може да се подпомогнат националните екосистеми за иновации. Трябва да се разбере как те работят. Мисля си, че това е една от основните причини, защо в някои държави МСП са успешни, защото те получават подкрепа и от собствената си страна. Те имат една екосистема, която ги подпомага и това въжи също и за подпомагане от нивото на Европейския съюз. Това е много важен доклад, особено сега, когато планираме следващото издание на програма Хоризонт. Трябва да гарантираме това, че най-добрите проекти, най-добрите МСП ще получат финансиране, само тези, които знаят как да подадат заявка. Във вашите препоръки вие също споменавате, че трябва да видим какви са полезните взаимодействия между различните финансови инструменти на европейско ниво. Дали има някои конкретни програми или финансови инструменти, които работят добре в контекста на финансирането от Хоризонт. Искам още веднъж да благодаря на Сметната палата. Това наистина е един много добър, много полезен доклад и ще го използваме в нашата работа. Благодаря ви, госпожа Девела. Благодаря. Джавалов, извинете. Благодаря ви. Аз съм била в Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент през последните 5 години и се радвам, че сега и в тази комисия можем да говорим за доклад от Сметната палата. Вече споменах на предишния дебат, че 64% от МСП не знаят за всички възможности за финансиране, идващи от Европейския съюз. Това е наистина стряскащо. 64% е много висок показател – вие говорихте за комуникационна стратегия, нови начин за комуникация и информация. Мисля си, че и вие, и ние трябва заедно да помолим Европейската комисия да преосмисли стратегията си за комуникация и за информация. Виждаме, че също така, както вие казвате, че комисията не е наясно с, фин... не е наясно с това какви са финансовите потребности за бенефициарите. Как това е възможно? Всеки ден говорим за МСП. Би трябвало да знаем какви са техните потребности. Къде е тясното място според вас? Какво трябва да се подобри? И дали нашата парламентарна комисия може да направи нещо, защото ние работим по тази материя. Какво можем да направим ние? Вие подчертахте в доклада си, че също така и контактните звена и МСП могат да извлекат полза от ясното определяне на приоритетите. Ние непрекъснато говорим за това, че няма ясни приоритети, няма показатели. В този случай не се стига до никъде, защото просто вие не може да вървите напред без да имате ясни приоритети. Затова е много важно комисия да определи приоритетите. И също така, вие говорихте за фазите на инструмента за МСП, за подпомагане на МСП, но дали това ще се впише в новата конфигурация? Вие казвате в вашия доклад, че има полза от този първи етап в инструмента, може би трябва по-скоро да се обърна към Европейската комисия – как заключенията на Сметната палата ще бъдат отчетени в Хоризонт Европа. Защото вие казвате, че това е полезно нещо, а сега се оказва, че в новата програма няма еквивалент на тази първа фаза, на този първи етап. В момента наистина се намираме на много важен етап. Планираме всичко за бъдещето. За това е важно е наистина да извлечем полуките от вашия доклад. Благодаря ви много. С нетърпение очаквам следващите ви доклади, свързани с малките и средни предприятия, научно-изследователската ден и иновации, тъй като вие сте експерт по това и винаги е много полезно това, което вие допринасяте за докладите на Сметната палата. Господин Бовкия. Да, презентация на мулто. Благодаря много за представенето. Беше много точно и изчерпателно. представяте изводи и препоръки. Ние ги споделяме. Считаме, че те са полезни. По-специално, когато става дума за разходи, за дублиране, за трудности с достъпа до финансиране, с трудности това да се определи какви са инструментите. Например, в е, Италия се счита, че в е, точките за контакт работят хора, които имат много свободно време. И това е така, е, защото те се занимават с инструменти, които не са толкова добре познати. По отношение на комуникацията съм напълно съгласен с вас на 100%. Това, което би било интересно е да допълним тук, тук някои съображения за бъдещия зелен пакт. Можем да се запитаме, но и предприемачите се питат, има ли смисъл да се насърчават инструменти за малките и средните предприятия, но същевременно се налагат и ограничения за малките и средните предприятия. Има нови тежести за тях например, свързани с нови зелен пакт. Така че първият въпрос е как да е по-ефективно финансирането, без да има допълнителни тежести и трудности. По-специално за МСП. Ако наистина искаме да подкрепим МСП, трябва да се преразгледат настоящите политики. И ние като членове на тази комисия се противопоставяме на а, предложения, а, които не са екологични, а всъщност добавят нови трудности. И а, накрая добавянето а, на устно интервю води до различно географско разпределение на наличните ресурси. И а, се оказва, че някои държави членки са наказани. А, бих искал а, да разбера какво мислите вие в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Боркия. Ако някой друг колега иска да, да вземе думата, струва мисля, че никой не иска да се изкаже. Дали бихте могли да бъдете толкова любезни и да отговорите на зададените въпроси, може би да добавите нещо към вашето изложение и да направите заключение. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря за много интересните въпроси и наблюдения. Ще се постарая да отговоря изчерпателно. Първият въпрос, който е свързан и с опита на Финландия – Вашите наблюдения бяха свързани с въпроса дали Финландия е добър пример. И отговорът е да, наистина. Финландия е един добър, реален пример. Особено когато разгледаме каква е ситуацията с МСП в Европа и също така тук имаме и друг важен въпрос. Това е ефикасността и резултатността на дейността на националните центрове за подкрепа. Вие говорихте за националните екосистеми. Аз мисля си, че това е най-важното. По време на провеждането от нас интервюта в няколко държави, отбелязахме, че, например, в някои държави проблемът е, че МСП и предприемачите – няма доверие на правителството и неговите институции. И това също влияе върху достъпа до финансиране. И това също принася за съществуването на тези две групи в Европа, от които едната е много напред, а другата изостава. Имаше и въпрос за различните финансови инструменти. Комисията може да създаде полезни взаимодействия, взаимовръзки с други финансови инструменти. Преди всичко Европейската комисия трябва да е наясно с това какви са финансовите потребности на бенефициентите. И говорихме за това, че тези познания в комисията са доста ограничени. Изниква въпроса дали става дума само за конкретна сума пари или трябва да се прави диференциране на потребностите на различните МСП. Мисля си, че това е проблем за комисията да обмисли и двете страни на този въпрос, що се отнася до подкрепата за МСП. Второ, Европейската комисия трябва да обмисли възможностите за сътрудничество с националните ведомства за подпомагане на МСП. По този начин комисията ще знае какви са потребностите на конкретните МСП в конкретна държава или регион. Също така Европейската комисия трябва да засили своята стратегия за комуникация и популяризиране, така че да се знае повече за възможностите за финансиране от Европейския съюз, защото забелязваме в някои държави, че има разминаване между това, което прави Европейската комисия и какво прави националното правителство. За това може би е добре да има по-индивидуализиран подход от страна на Европейската комисия. Също така трябва да се помисли за това какво се прави за привличане на частните доставчици на капитал, у нези, които могат да подпомогнат с финансиране от частния сектор. Госпожа Джабалова, ви казахте, че 64% от МСП не знаят достатъчно добре или изобщо не знаят за финансовите инструменти. Вие казахте, че това е от решаващо значение. Съгласен съм, от решаващо значение да знаят МСП за финансовите инструменти. Трябва да се разпространява тази информация. Призоваваме Европейската комисия да подобри своята комуникация с света извън Европейската комисия. Защото ако има една мрежа, чрез която се отправят послания, това ще повиши степента на информираност за финансовите инструменти, насочени към СП. Отбелязвам, че е много важно, чрез националните звена на контакта, Европейската комисия да научава за това какви са финансовите потребности на МСП и съм убеден, че Европейската комисия може да подобри своите познания в тази сфера. Важно е тук да се подчертая значението на определяне на стабилни приоритети. Това е от ключово значение. От една страна, подобни инструменти са нещо, по което все още те първа се работи. Европейската комисия работи, доразработва или те първо е разработва определени програми. От друга страна, убеден съм, че сте абсолютно прави, когато казвате, че Европейската комисия трябва да определи по-стабилни приоритети за МСП. Що се отнася до първия етап? Тук отбелязваме два проблема. Първо, този Първият етап не е свързан с другите, а, а второ, финансирането за първия етап за МСП е от огромно реално практическо значение и за това препоръчваме на Европейската комисия да преосмисли, да преосмисли инструмента на първия етап, който може да позволи на МСП да бъдат привлечени към идеята да получат финансиране за своите първоначални инициативи. И накрая, господин Боркия, ви зададохте въпроси, свързани с Зеления пакт. От друга страна, ви изразихте загриженост във връзка с предварително поставените условия и тъжеста върху плещите на МСП, свързан с тези предварителни условия, трябва да признаем, че до голяма степен вече има създадени полезни взаимодействия, взаимовръзки между инструмента за МСП и Зеления пакт. Има много вече данни, анализи на безвъзмезно финансиране и става ясно, че 80%, 40%, извинете, от МСП получават полза от това финансиране. Тоест виждаме, че комисията върви в правилната посока. Освен това, много проекти, които са свързани с космическите изследвания и промишленост, както и други сфери, могат да бъдат обвързани с Зеления пакт. Ресурсите, които се предоставят по Зеления пакт и други финансови инструменти на Европейския съюз, могат да подпомогнат МСП, които вече са получили помощ от инструментите насочени към МСП, така че тези МСП да разширят своята дейност, да продължат да растат така че наистина усилят на Европейската комисия, комисия свързани с Зеления пакт, предполагат, че не трябва да се губи от погледа основната цел и основните инициативи. И не трябва, разбира се, да се допуска допълнителни тежести. Надявам се, че съм отговорил, господин председател. Председателя, да, наистина много конкретно и подробно отговорихте на всички въпроси. Много ви благодарим за това, че се срещнахте с нас, за вашето изложение, за вашите отговори, за цялостната ви дейност, за самия доклад това, което вие казахте, особено вашите заключения препоръки, са важни за нас като хора, които формират политиката. Наистина, много е важно да се увеличи присъствието и влиянието на МСП в европейската економика. Много ви благодаря. Ще поддържаме диалога и за напред. Колеги, в момента имаме 5 минути преди да се присъедини към нас господин Тимерманс. Така че е кратка почивка.

Dear colleagues, uh, I propose to start again our uh, session for today. Uh, we have the honor to host. Имаме удоволствието за първи път в този мандат да приветстваме господин Франс Тимерманс. Той е, е изпъл... заместник-председател на комисията и отговаря за Зеления пакт. През декември 2019 година за първи път се представи комуни... съобщението за, тази, за този пакт с цел а, да се справим с предизвикателствата, свързани с климата. Това може би е най-важната политика за годината. Има много амбициозни цели. И разбира се, не е лесно да се приложи но ако я приложим, това много ще промени нашата економика, нашите общества и ще подобри нашата околна среда. Предвиждаме час и половина да отделим за тази точка. Има много интерес. Много колеги са се записали за изказвания. Ще има четири рунда изказвания. Сигурен съм, че колегите ще зададат много конкретни въпроси и е важно господин Тимерманс да им отговори. Ще дам думата на господин Тимерманс за 10 минути. А след това ще преминем към изказвания на координаторите. След това два а, рунда от въпроси от страна на колеги, които са изразили интерес за изказвания. И с това давам а, думата ди, директно на господин Тимерманс. Той ще представи визията на Европейската комисия и какви са новите подробности, свързани с а, дебата от а, последните седмици и месеци след. А, съобщението на комисията и резолюцията на Европарламента. Господин Тимерманс, благодаря ви още веднъж, че сте тук. Давам ви думата. Благодаря ви думата, господин председател. С нетърпение очаквам разискването днес. Това е първата ми възможност да обсъдим Зеленият пакт сега. Бих казал, че има огромна подкрепа за Зеления пакт и това ни дава възможност да работим по трите основни предизвикателства пред нашето общество. На първо място кризата, свързана с климата. Трябва да намерим решение за нея. Достатъчно е да видим какво се случва с времето. Например, днес има наводнения в Обединеното кралство. Или пък това, което се случва в Испания. Има и много други предизвикателства, свързани с времето. На второ място, това ни дава възможност да разработим стратегия за растеж в момента на индустриална революция. Сега сме намираме в индустриална революция, която ще преобрази обществото. Но има и голям потенциал за една по-приобщаваща економика, в която ще има нови различни работни места и в което никой а, няма а, да бъде изоставен. Но трябва да има структура. И винаги има риск някои да бъдат изоставени. Ние не трябва да направим това. И на трето място, по-специално за Европа, е демографията. Това означава, че трябва да се организираме по-добре, за да предоставим на нашите граждани уменията, за да могат те успешно да живеят в новата економика. Така че аз виждам този зелен пакт като възможността, възможност за Европа да реши тези три предизвикателства и да ги превърне във възможности. Предполагам, че вашата комисия, комисия ще се интересува най-вече с това как ние да преструктурираме економиката си в време на криза, в време, което ни дава повече възможности. Освен това, имаме и план за кръговата економика – там по-конкретно се набелязва това, което трябва да направим, за да спрем с разхищението на продукти. Економика, при която изхвърляме продуктите и а, да се насочим към една истинска кръгова економика. Ако не а, предприемем действия, нашето използване а, на настоящите ресурси ще се отвои. Например, а, през следващите 20 години ще използваме а, а, двойно повече пластмаса и до 50-та година ще имаме нужда от три такива а, планети. Така че трябва да се насочим към един по-устойчив начин на действие. А освен това ще има и много повече хора в бъдеще. Така че нека да използваме потенциала навсякъде. Мисля, че а, трябва да се увеличат материалите в кръговата економика. Отпадъците вместо разход трябва да се превърнат във възможност. Не става дума за нещо радикално, екологично. Не караме хората да се върнат към пещерите, а искаме да гарантираме а, високо ниво на развитие в нашата економика, в а, същината на нашия план за кръговата економика е политиката за устойчиви продукти. Мисля, че това а, ще промени цялостно ситуацията, ще се промени начинът на производство, начинът на консумация, така че нашите продукти да са устойчиви и в същото време на достъпни цени, защото нашите граждани заслужават и двете. Искаме да разширим обхвата на екодизайна, така че нашата политика ще бъде конкретна и всеобхватна. И мисля, че това е най-голямото предизвикателство пред всички нас. Да се възползваме от тази голяма подкрепа за Зеления пакт и да използваме за конкретни действия, защото някои от тези действия няма да се харесат. Те ще променят начина на живот. Мисля, че това ще е добра а, новина за нашите граждани, ако а, на, а, продуктите имат по-голяма трайност, ако те не се а, развалят преди а, да изтече полезният им живот. Важното е и потребителите да имат възможност да искат, за поправ... да искат поправка на продуктите, а не просто да купуваме а, нови продукти. Мисля, че всички разбираме това. А, представете си, че можем да си поправим нашият а, а, смартфон. И да не, да не се налага непрекъснато да си купуваме нови модели телефони. В отговор на тези, които а, си а, мисля, че няма да могат да си позволят устойчиви а, а, продукти, а, трябва да се намерят решения. Нека продуктите да могат да имат по-голяма трайност, да се използват по-лесно. Нашата политика за устойчиви продукти ще е съгласувана и с индустрията. Ще работим за солидни стандарти така че да се използва по-малко енергия, да има по-малък въглероден отпечатък, да гарантираме, че търговците не разхищават ресурсите. Ще започнем с приоритетни сектори, като, например, батерии, акумулатори, текстил и така нататък. В последствие ще разширим хвата на нашата политика. Както знаете, наред с плана за кръговата економика, ще представим и стратегия за индустрията. Ще а, осигурим а, подпомагане за веригите на стоеността, които са важни за в бъдеще. Това са тези, а, които са устойчиви. Например, а, важно е да има а, чисто производство на стомана – дори и при такива вериги е много важно да се върви към кръгова економика. Например, ако можем да рециклираме нашите батерии по устойчив начин, както и акумулаторите, е, това ще е много важно за производството на е, автомобили. Днес бих искал да призова тази комисия и държавите членки да видят е, потенциала – на нашите предложения. Предложенията за кръговата економика се вписват в нашите цялостни предложения. Това ще е възможности за създаване на бизнес възможности, на нови работни места. И така, искам да кажа, че за да успеем с това, всички трябва да работят за това. Обществеността, индустрията, академичната общност, медиите, и тези, които вземат решения, законодателите. Всички трябва да работят за това, за да се осъществи тази трансформация, при която никой не изостава. Разбира се, винаги малките подробности са важни. Ние трябва да имаме оценка на въздействието на нашите предложения, за да може вие да прецените в каква посока вървим. Така че с нетърпение очаквам да чуя вашите гледища в това отношение. Много важен елемент ще бъде енергийният преход. Това е изключително важен елемент за нашия пакт. Трябва да се откажем от зависимостта от изкопами горива и трябва да гарантираме, че има достатъчно устойчиви енергийни източници за нашата индустрия и економика. Ще се нуждаем от много повече енергия. Устойчиви енергийни източници, например чрез вятъра, са изключително важни. Те се развиват много бързо сега. Но много често ние нямаме инфраструктурата, за да доставим тази енергия и нямаме потенциала да съхраняваме тази енергия и да, да използваме в момента, когато тя е необходима. А става дума за огромни а, проекти, ние трябва да инвестираме в тях а, през едните години, за да има успех а, при този преход. Това няма да се случи без Европейският парламент и затова искам да ви а, благодаря а, за резолюцията, която приехте. Това е най-голямата подкрепа за а, Зеления пак от всички законодатели – и а, се надявам това да, да ни помогне да убедим държавите членки да работят в същата, в същата посока. Благодаря ви. Благодаря, е, господин заместник е, председател на комисията. Е, благодаря ви за уводните думи. Хубаво е, че ще работим заедно и смятам, че този амбициозен план ще убеди мнозинството от заинтересованите страни да работят заедно, да се движим в същата посока. Посоката е ясна. Подкрепата в Европейския парламент е сериозна. Подробностите още липсват и няма единодушие все още по тях. Както откривате, е, както ще видите, когато чуете въпросите на колегите. Благодаря ви, така че минавам е, направо на координаторите по политически групи по 3 минути с госпожа Карвайо първо. Е НП. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, за вашето представяне и ентусиазма, с който, който излъчвате. За НП е, е важно нещо, което съм сигурна, че ще добавят и други колеги. А именно, говорейки за зеления курс, това означава за нас една екологосъобразна технология, която е на достъпни цени. Ние разчитаме много на бъдещето на Хоризонт Европа и е, така ще подкрепим вашата амбиция в това отношение. Но трябва и държавите членки също да са на ниво, е, да въвлекат и частния сектор. Всички трябва да е, действат така, че да разработиме чисти технологии, които са на поносими цени. Второ, Амбициозността, която показвате в зеления е, курс е а, е, приемлива, но разбира се, тя трябва да почива на един, една цялостна оценка на въздействието. Защото когато ни се обещава нещо, е, трябва да сме наясно дали то е осъществимо на практика и при какви условия и какви технологии. Така че това е Първият е, ми въпрос е, как се е, имате ли оценка на въздействието и как се готвите за тези трудни проблеми? И втория въпрос ми е свързан с кръговата економика. Казахте, че сте съгласни, че е, за това е нужна цялостна индустриална политика, което би могло да се гледа като възможност. Но, но е, границата е много тънка между възможностите и е, проблемите за малки и средни предприятия. Е, как ще гарантирате, че това, ще бъде, това да бъде възможност, а не допълнителен товар на плещите на малките и средни предприятия, което ще ги спъва в развитието им? Значи цифровизацията екологизацията и кръговата економика, как ще направите така, че те да бъдат източник на повече растеж и стимул, а не допълнително бреме. Сега координатора на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Възползвам се от възможността да говоря на румънски, за да може моите избиратели в е, е, Румъния да чуят е, Коментари ми. Господин заместник председател, вие сте човек познат със своята твърдост и решимост и когато се вземете с нещо, го правите. Нямаме съмнение в този парламент за тези ви качества. Ето защо аз подкрепям новия зелен курс, и всъщност не само аз, всички политически групи го подкрепят. Както и в пленарна казах, че новия зелен курс е твърде важен за Европейския съюз, за да си позволим да не го, е, да го провалим. Ето защо е, това е убеждение, което се споделя, от мнозинството от нашите колеги, но тук има няколко аспекта. Има държави членки, е, които са в доста трудно положение – наследено от миналото. Сега ще е, спомена Румъния тук. Румъния е, е, изразходва 4% от БВП е, всяка година, за да постигне целите за 2300. Това е, така буди съмнение у хората и поставя доста въпросителни върху начина по който ще се постигне. Какво може да се направи да се помогне на тези държави членки да изготвят съответните планове и да могат да изпълнят задълженията, които са поели за 2020, 2030 и 2050? Същевременно е важно да се говори и за това, за което е, всички мислят, никой не смее да го каже да го кажат е, газа или не, да, да разчитаме на газ или не някои държави членки е, заместват твърдото гориво с газ, други смятат, че не това е подхода, че трябва да се е, замени е, твърдото гориво, е, изкопаните гори с някакви по-модерни и по-добри технологии. И е, именно опонентите на зеления курс ще използват е, този аргумент, за да е, увековечат една технология, която замърсява околната среда и която ние не искаме. А, сега, някои моменти от многогодишна финансова рамка. Аз съм докладчик по Хоризонт Европа и не разбирам отде ще дойдат парите, за да инвестираме във вашите приоритети в зеления е, курс, е, е различен начин на, на съхраняване. Е, сега, 95 9% от е, е, местата за съхраняване са е, устарели. В водоснабдяването и електроенергията 1% само е от съхраняването е с нови технологии. После водород е, е, въглеводороди, как да се произвеждат на, на една поносима цена. Такива, е, такъв начин в момента няма. Това трябва да е след приоритетите на вашата комисия. Сега думата има господин Крисо Грюбрел. Е, благодаря, господин заместник председател. Два, три, три въпроса имам срещу е, цифровизацията. ДЕК карбонизацията на промишленото производство и въпрос за, е, за специалните технологии за зеления курс по цифровизацията. До преди няколко години, от няколко години е, това е, е една тема, която непрекъсто чието значение расте, но ние знаем, че е, всъщност е, градският транспорт, е, заедно с гражданският авиация, е най-големият замърсител на околната седа с емисии. 7-8% от цялостните емисии всъщност се равняват на емисиите от автомобилите производителите правят големи усилия да съкратят тези емисии. Въпросът е не трябва ли да се, да се намери начин, технология, да се създаде технология, която цифрови, цифрови технологии, които да са съвместими с целите, които си поставили за околната среда и за емисиите. Второ, трансформиране на европейската индустрия, която е, да бъде неутрална към климата, е, да е циркул, цирк, е, кръгова и устойчива. Това изисква да се декарбонизира производството. Е, има е, различни е, технологии в момента, процеси като въглеводородите, биомаса и други. Редица от тези технологии обаче все още не са комерциализирани, не са пуснати в големи мащаби, а те са важни технологии. Въпросът е как да бъдат насърчавани самите производители да ги въвеждат? И каква е стратегията на Европейската комисия за ускоряване и стимулиране развитието и е, въвеждането в голям мащаб на е, технологиите, свързани с декарбонизация? И третия ми, последния въпрос. Е, е, е, е, гражданите знаят, че тези специфични технологии играят важна роля за постигане на е, целите на зеления курс. Тези основни програми, като Коперник, Галилей и други. Какво трябва да се направи, за да включим тези специални, специфични технологии в стратегията на зеления курс? Благодаря. Господин Грублер, от името на IND следващия благодаря ви, господин председател. Ще се възползвам от това, че господин Тиберманс много добре разбира италиански. На първо място бих искал да споделя с вас някои различни гледища, които наблюдавам както при правителствата, така и при комисията. Например, от гръцка страна наскоро се заяви, че щом започнем да говорим за финансови ресурси, ще се проявят всички трудности, свързани с Зеленият пакт. Докато от холандска страна се казва, че само ако се гарантират работни места и економика, ще се осъществи устойчив преход. От полска страна се казва, че не се взема предвид социалният е, ефект. Тоест, има различни е, е, гледища и то от различни политически групи. Впечатлението е, че притесненията не са свързани само с една от политическа група, а идват от различни страни. Комисар Бретон, например, говори за това, че са необходими 25 години, за да се приключи тази трансформация. Борел пък подчертава, че на младото поколение трябва да се обясни, че те трябва да променят стандарта си на живота, ако искат да постигнат това, за което протестират сега. И така в обобщение, предвид тези различни гледища, на този етап на Зеленията пакт проявяват се някои трудности и проблеми. Питам се, ако не се умеем да намерим публичните средства и не намерим от друга страна публични инвестиции, ще бъде ли необходимо да се преосмисли Зеленият пакт? И в такъв случай, как трябва да се преосмисли той? Наскоро ще има съвет, за да се вземат решения за финансите през едните години. Разбира се, много трудно ще се постигне споразумение и съгласие. Защото става дума за милиарди. Така че е, бих е, искал да чуя вашият коментар в това отношение. Оцених е, високо това, което посочихме, посочихте във вашето встъпление, а именно демографията. Бих искал да попитам дали на този етап, освен общият подход, бихте могли да ни кажете нещо повече за начина по който ще търсите решение на това предизвикателство. Благодаря ви. Uh, Господин Нимисто. Благодаря, господин председател. Господин комисар, с удовлетворение така забелязах, че започнахте е, вашето въведение с е, изброяване на нещата, по които вече работите. Индустриалната стратегия, циркуля... Е, кръговата економика са неща, които вече се движат, а не чакат оценка на целите, последните цели по съкрещаване на емисиите. Хубаво е, е, е. Ясно е, че Европа може да е, реши проблема с кризата и да има устойчиво развитие само ако въведе технологии в областта на енергетиката, екологията и да създава индустриални работни места, които са устойчиви в дългосрочен план. Същевременно обаче е, не трябва да се заблуждаваме, когато става дума за това къде да инвестираме и е, е, в колко. Ще трябва да, да имаме регламенти и силен сигнал е, за цените. Пазарите, е, пазарите действат, но ще трябва наистина да имаме цена за въглерода, която да ще се определя от пазара, но трябват и европейски инвестиции. От гледна точка на годишната многодишна финансова рамка нещата не излежат розови. Е, ще трябва е, банките, Европейската инвестиционна банка и ЕЦБ е, също да участват с инвестиции. Как смята комисията да подпомогне и да подкрепи такъв вид финансиране за стимулите за работа по климата? Сега целите за намаляване на емисиите са ясни. Европа трябва да има водеща функция и такава е нагласта преди среща в Глазго. Готови ли сте да излезете с предложение което е, да вземе предвид е, съвместно вземе на решение преди е, срещата в Глазго. За, и след като имаме съответно така обещаващи и жизнеспособни цели за съкръщаване, можем да при нататък парламента ще бъде удовлетворен до една по един по-амбициозен подход, защото 55% вече е цел, която ние залагаме е, след това вече да криви за земеползването за, е, и други е, ще трябва да се адаптират, за да се постигат сегашните цели за енергийна ефективност, което означава 20 милиона евро годишно и тези цели трябва да се завишат, което предполага бързо вземане на решения как е, е, смятате, е, доколко пространен план може да предложите вие и да се ангажирате с него е, с, е, до е, юли 21 година, както е, беше споменато в е, декларацията ви. Сега господин Краснодевски има думата. Благодаря, е, господин председател. Е, ние също имаме е, въпроси. Какво възнамерява да прави комисията по разпределене на усилията по е, съкрещаване на емисиите? Как оценявате, как ще споделим тези усилия? Бремето ще трябва да бъде отделено, е, разпределено по различен начин след е, напускането на Обединеното кралство. Как ще го преразпределите? Ще има ли е, оценка на въздействието преди да вземете съответните решения? И сега втория ми въпрос. Той е свързан с това, което господин Мика попита. Поставили сме тази цел за климатичен неутралитет до 2050. Това ще бъде ли придружено от оценка на въздействието и съответната разбивка на по страни? Имаме е, фонд за е, справедлив е, преход, но има страни, които изостават. Те трябва да се борят с повече проблеми и предизвикателства от останалите. Неодавна бе направена оценка на, е, този, на продукта за климатичен неутралитет. Е, според банката, която направи тази оценка, е, новия зелен курс може да има негативен ефект. Разбира се, прогнозите на банката може би са песимистични, но какво мислите по въпроса? Е, това е някакси така предупреждение от страна на тази Белгийска банка. Други колеги също поставиха важни въпроси е, и аз ще взема повод от тях да задам следния въпрос водим дебат по зеления курс, също времено се е, тече процедурата по многогодишна финансова рамка. Има ли връзка между тях? Ако има бюджетни съкръщения в е, предложението, ако бюджета бъде окастрен, ще е, се е, отрази ли това на е, толкова амбициозния зелен е, курс? или тези е, две е, линии нямат допирна точка нас ни интересува едно и също. Е, един и същ въпрос ни вълнува. Кой ще е, финансира тези амбициозни проекти? Е, мисля, че това е основният въпрос и предизвикателство, но никой няма отговор на това. Благодаря. Сега от Гуе Корнелия Ерст. и, моите, и нашите поздравления за зеления курс, за високите амбиции. Вие, ние ще ви подкрепим, но трябва да действаме много последователно. Има четири въпроса. Първият е за средствата. Трябват ни европейски. Има европейски пари, за които държавите членки няма да плащат. така или иначе ще, се, ще ги съберем. Другото е, е, преждеговорившият го каза ясно. Трябват и национални средства, това е безсъмнено. И държавите членки е, трябва да са готови, но и да имат възможност за това. Въпросът, не можем ли с нещо като пакт за стабилност и растеж да, да действаме? Да погледнем дали тази политика на економии е, ако, я, е, всъщност, ако, ако, не я премах, ако я премахнем, поне да е, въведем някакви реформи всъщност да придвижим приватизацията напред, както в случая с Гърция. Въпросът е, пак остава на национално равнище, не трябва ли да помислим всички как с фонда за стабилност и растеж, какво ще правим с него в бъдеще? Второ, е, този въпрос е много така, как да каже, предизвика сериозни дебати в Германия. Ние сме една е, автомобилна нация. Е, има да, неща, върху които се да се замислим. Сега, министър на економиката на Германия Алтмайер твърди, че автоиндустрията в Германия трябва да бъде е, подложен на по-стриктно регулиране. Е, какво е, ще кажете по този въпрос? Как ще действаме с автомобилостроенето, автомобилния отрасъл? Какво е вашето предложение в това отношение? Защото не можем да оставим нещата по този начин. Сега, обновяемите енергийни източници, много говорим за тези, това, но прави се е, списък на е, газови проекти, е, но въпросът ми е какво ще направите за така силен, да се силен тласък на обновяемите източници на енергия. Разбира се, всичко, което правим, трябва да има и социален аспект, трябва хората да участват. Знае, говорим все повече и за енергийната бедност. Бедността се увеличава, енерги... цените на енергията се е, качват. Как ще се справим с този проблем? Да не е, е, дадем да се, възможност да се разрасне енергийната бедност, да могат хората да си позволяват да отопляват домовете си за да, защото всичко това са сериозни проблеми. Благодаря, господин е, Тимерман. Сега ще ви дам думата да е, отговорите, да реагирате на изказанията на координаторите. Предлагам е, ви 7 минути, за да имаме време и за други въпроси. Разбирам, надявам се, че и колегите ви е, ще разберат, е, че няма да имам възможност за 7 минути да навлеза в дълбочина всички въпроси, нещо поне ще се опитам. Разбира се, зелената технология трябва да е на, на поносими цени и колкото по-бързо качим нивото и толкова по-бързо тя ще бъде на е, нормални цени. Е, това ще бъде част от е, документа за индустриалната политика, който ще представим, както и този за плана за действие по кръговата економика. Ето защо а, вие не сте, а, господин Кавалио, който а, задавате този въпрос. А, ще отговоря веднага. Не е нужно да изнамираме технологиите, от които имаме нужда. Повечето от тях са факт. Но не са в достатъчен мащаб развити, няма достатъчно подкрепа, за да могат да, бъдат, да се използват незабавно за промяна в економиката. Интересното е, че технологиите съществуват. Аз бих казал, че и парите са, а, ги има, но а, трябва да се организираме особено ние като европейци, да създадем водещи е, такива предприятия, за да е, е, въведем тези технологии на съответните в съответните мащаби и след това да ги е, впрегнем в трансформация на економиката. От това имаме е, нужда. Е, няко, неколцина споменаха следното. Една от технологии, която е най-обещаваща и има много приложения в различни сфери, в нещо, в което Европа все още води и в което трябва да инвестираме, е водорода. Водородната економика е една от най-големите възможности, които, е, с които разполага Европа, защото та, с нея се решават много други проблеми. Ако говорите с хората в европейското стомано добив на промишленост, те знаят какви са проблемите. Те знаят, че трябва да има основни промени, за да има една устойчива производство на стомана, което да остане в Европа. И всички знаем, че водорода ще има решаващо значение и това ще се случи. Въпросът е не е дали ще стане, а дали ние сме достатъчно е, силни е, да го направим достатъчно бързо, преди да е умряла, е, умрял стоманедобива в Европа. Това е проблема с новите технологии, е именно тяхното въвеждане и скоростта, с която е, е, те се е, пригаждат, е, нагаждат и е, се използват, за да отговорят на нуждите ни. Хоризонт Европа е от особено значение за целта и се надявам, че всички, които е, участват в дискусиите за многодишна финансова рамка, независимо от функцията им, си дават сметка. Ние отчаяно се нуждаем от това хоризонт да участва, защото тя може да, е, да слива, да насърчава, но може да е, отприщва и много частни инвестиции много ме питат, кажете, много инвеститори ми, потенциални инвеститори казват, кажете, кажете да, къде да инвестираме. Но, разбира се, трябва да има дългосрочни гаранции и сигурност, че тези инвестиции ще се върна, възвърнат. И мисля, че ако действаме бързо, можем да постигнем много. Разбира се, трябва да направим оценка на въздействието за плановете, които готвим научих много в това отношение. Искам да прилагам това познание за отрасли, към отраслите, които, за които говорим. И съм сигурен, че всички участващи в тази сфера, които имат познания, е, ще са част от оценката на въздействието, която правим. И тогава ще можем да избегнем грешки. Един от е, примерите, за който се сещаме, е законодателството за еднократната употреба на пластмасови, е, пластмаси. Имахме 8 месеца и понеже е беше ясно, че това е много успешно и не само с законодателите, всъщност за това и бяхме добре подготвени благодарение на оценката на въздействието. Не ви казвам тайна, И така, да. разбира се. One thing that I see seldom answer. И това, който, този въпрос, който е важен, е каква е цената на това да не се действа. Европа ще има нужда всяка година от 16 милиарда евро, за да може да се реализира Зеления пакт. Но мисля си, че трябва по-добре да анализираме каква е цената на бездействието. Наистина, стряскащо е да се помисли какво ще се случи, колко ще струва това да не се действа. В въгледобивните региони замърсяването на въздуха убива хиляди, десетки хиляди европейски граждани. Да, разбира се, ние често мислим за цената на действието – Нещо, което е много високо, но също така трябва да мислим и за цената на бездействието. И тя също е много високо. Обаче резултатът от действието е по-добър. По-чист въздух, по-чиста вода, по-добри работни места, по-чисти градове. Аз съм внук на миньор. Попитайте всеки миньор. Искате ли вашият син да бъде миньор? Само ги попитайте. Те ще кажат, ако няма никакви други варианти, да. Но ако има някакви възможности за избор, миньорите не биха искали техните деца да работят като миньори. И важно е органите за обществено управление да действат. И трябва Европа да покаже солидарност с хората, които живеят в регионите, където се добиват въглища не може да изолирате енергетиката от цифровизацията, защото искам, ако искаме да имаме добре работещи електромрежи, да няма загуба на електроенергия, ние имаме нужда от цифровия свят. А за цифровия свят също така ни трябва повече електроенергия, повече енергия. Това трябва да бъде енергия, произведена по устойчив начин. Така че аз си мисля, че като цяло благоприятните възможности са повече от трудностите. Разбира се, трябва да мислим за различни държави членки. Проблемите не са еднакви навсякъде. Ако вашата държава, например, 80% зависи от въглищата за производство на енергия, това е много по-различна ситуация, отколкото имаме в една държава, в която 20% от енергията се произвежда от въглищата. Така че ние трябва да разберем, че това е едно общо начинание, че за да можем да постигнем резултати, имаме нужда от солидарност. Солидарността не е алтруизъм, това не е благотворителност, това е просто просветена форма на защита на собствените интереси и за това 7,5 милиарда евро като допълнителни средства ще ни помогнат да постигнем нашите цели. Think... Целите за съхраняване на енергия, включително и въглерода. Последното поколение фотоволтаични батерии може пряко да произвежда водород. И ако можем да съхраняваме водорода за производство след това на електроенергия от е, енергията добивана от е, вятъра и слънцето, ние ще можем наистина да имаме добри инвестиции. Разбира се, има огромни обеми енергия, които са необходими за центрове за данни. Ако погледнем към Apple или Google, те ще ни кажат, о, ние вече сме неутрални по отношение на климата, но нека да погледнем как стоят нещата на практика. Всички тези центрове за данни създават огромни потребности от енергия. След това е необходимо също така да се разходва енергия, за да се охлаждат тези центрове за данни, в които от много употребление на енергия се генерира и много топлинна енергия. Декарбонизацията на економиката. Да, имаме нужда от всички технологии. Аз трябва да призная, че не съм компетентен, що се отнася до конкретните технологии. За мен е важно една технология да работи. Разбира се, улавянето и от съхраняването на въглерода е добра идея. Разбира се, трябва да мислим за това дали определена технология не е прекалено скъпоструваща, но няма някакви идеологически предубеждения. Разбира се, държавите членки трябва да решат кои инвестиции са интелигентни, кои не. И когато колегата ми Бретон каза, имаме нужда от 25 години, той мислеше като човек, който идва от голяма корпорация. Той знае, че един цикъл на промяна има нужда от едно поколение, което да смени. И точно за това имаме нашия хоризонт до 2050 година. Това е също един вид поколение. И това ще ни даде възможност да преструктурираме нашата економика чрез два цикла, както се надяваме. Да, ще ускоря изказването си. Дали трябва да преосмислим финансирането на Зеления пакт поради споровете, свързани с многодишната финансова рамка? Не. Но през следващите дни, може би седмици, трябва да осъзнаем, че не можем да си позволим само да разходваме парите, с които разполага Европа, за стара политика – трябва да гарантираме, че има пространство за инвестиции в новите технологии. Нещо, за което и вие говорихте. Няма нужда Европейската комисия да преосмисля възоснова на това зеления пакт. Да, разбира се, на някакъв етап ще трябва да обмислим на някакъв етап след провеждане на консултации дали пактът все още отговаря на предназначението си във всички сфери, но това е една оценка, която е текуща. Но ясно е, че има нужда от огромни частни и публични инвестиции в такива сфери, като например зелени технологии и нататък. Беше зададен въпрос за демографските проблеми. Да, в много от нашите държави членки има дисбаланс между претъпканите, пренаселените градове и празните селски райони, презаселените крайбрежни райони и също така много региони, които са обезлюдени, за да може изкуствения интелект да бъде продуктивен той ще трябва да достига и до по-удалечените региони. Това също ще намали тъжеста върху големите градове. Аз се срещах с кметове на редица големи градове в близките дни и кмета на Лондон каза, да, Лондон трябва да има бъдеще, но трябва да има връзка и трябва да има гарантирани услуги, предоставени от изкуствения интелект и за големите градове, и за селските райони за въпрос по 50-55% производства. Тук трябва да се основаваме върху надежна оценка на въздействието. И няма да избързваме с тази оценка само за да спазим някакви кратки срокове. Вие говорихте за решението на Европейския парламент, за резолюцията, в която се залага този показател от 55 но част от подкрепата също от страна на депутати в Европейския парламент, които казаха, че искаме Европейската комисия да провери дали това може да се направи. Аз се опасям, че ако ние не си изпълним задачата правилно, Европейският парламент ще ни каже, вие не отчитате фактите. И наистина, аз тук съм под голям натиск, но наистина трябва да извършваме тази оценка на въздействието и ще вземем решение максимално бързо. О, Боже, още толкова въпроси остават. Сега, за неутрално спрямо климата от 2050 година. Ако хората говорят за криза, ако те казват, че това ще доведе до ускоряване на индустриалната революция, т.е. по-голяма производителност в бъдеще, без да има този отпечатък върху нашата планета. И ако стигнем до ново ниво във вид на добри работни места по-бързо, мисля си, че това ще бъде много добре в сравнение, особено с предишната криза. Но ако някой казва, че ще се забави и растежа по този начин, аз няма да съглася с него. Ще спра до тук с тази тема и моля, не дайте да говорите за, за граждани като потребители. Да си гражданин е много повече от това да си потребител. Ние слагаме гражданите в по-силна позиция, когато им даваме възможност те да се разглеждат като граждани, а не само като потребители. Благодаря ви. Имаше много въпроси. Вие отговорихте на повечето от тях сега. 10 кратки въпроса, една минута максимум. Заповядайте от НП. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че се срещате с нас днес. Ако искаме да постигнем успех с този преход, трябва да имаме подкрепа, включително целия свят. И трябва да предоставим една вдъхновяваща история. Ние говорихме за декарбонизацията като предизвикателство, за енергоемките производства, за кластерите. Има региони, които искат да вървят напред по пътя на декарбонизацията, но за това е също е необходима и подходяща инфраструктура, трябва да гарантираме подходящи работни места, така че хората да остават, например, в селските райони, а не само по крайбрежието. Дали бихте могли да, защити... да защитите подхода, свързан с клъстери, например, енергийните клъстери? Какво можем да направим, за да стимулираме съхраняването и улавянето на въглерод? Благодаря ви, господин председател. Да, наистина Зеленият пакт трябва да ни води не само към въглеродна неутралност, но и към устойчив растеж, качествени работни места, процъфтяване. И също така той трябва да ни помогне да се намалят различията между регионите и също така различията между държавите членки и социалното неравновесие и неравенство – да, наистина този фонд за преход е добра идея. По този начин преходът наистина ще бъде успешен и справедлив. Искам да ви попитам, какви конкретни мерки предвиждате, за да може наистина да се създават реални работни места, а не просто да има обучение, преквалификация и други подобни неща, но и да има подпомага на малките и средни предприятия, да се подпомагат нововъзникващите предприятия, да бъдат подпомагани наистина най-засегнатите региони и вторият въпрос свързан с финансирането на този справедлив преход. В момента тече обсъждане между държавите, които са нетни вносители в бюджет на Европейския съюз и у нези, които са приятели на политиката сближаване, Задава се въпрос за това откъде да дойдат свежи пари и как да се финансира и политика съближаване. Има идея, че половината от пари трябва да отиват само към две страни Полша и Германия. Как ще гарантирате това, че този фонд за прехода наистина ще се използва по надлежен начин, госпожа Биер? Вицепрезидент, Целите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 в тази посока. Как смятате конкретно да инвестирате в енергийния микс е, в бъдеще, да кажем, синтетичните е, горивни е, материали е, или е, възможности да, за съхраняване и е, улавяне на въглерод, е, всичко това. Е, вие подкрепяте ли е, предложението за въвеждането на е, сертификати и е, облагането на или и енергийния данък и премахването му? Мисля, че от основния мото трябва да бъде технология, да, но тя има съответната цена. Е, какво ще стане, ако тази цена на е, енергийните източници расте и хората в даден момент ще стига до момент, е, ще, ще дойде момент, когато няма да могат да си плащат сметките за електричество. Или пък това ще ни принуди да занижаваме международните климатични стандарти. Следващия. Благодаря. Аз също съм твърдо убедена в това, че Зеленият пакт ще преобрази промишлеността, начин на живот и всичко останало. Но когато обсъждаме тези големи проблеми, не трябва да забравяме за подробностите. Знаем, че дяволът се крие в подробностите. Трябва да говорим за конкретни неща и да задам конкретни въпроси. Вие споменахте отпадъците в контекста на използването на пластмасови продукти за еднократна употреба. Но, що се отнася до електронните изделия, до 60 кг електронни отпадъци се падат на човек годишно в Европа. Съвсем наскоро приехме резолюция за единно зарядно устройство за всички преносими електронни устройства. Дали ще кажете нещо повече за плановете за реализиране на тази идея? Е, ако говорим за отпадъците, би говорила и за отпадъци от хранителни продукти. Много често обаче ние говорим за един регион, който е въгледобивен регион между Полша, Чехия и Германия. Какви са плановете за този конкретен регион? Благодаря ви. следващи урок. Mein Name nicht genau verstanden. Ähm, не си чух името, извинявайте. Уважаеми госп... Е, скъпи заместник председател, господин Франц, комисията е, в много невероятно кратко време е, така из... излезе с много инициативи, планове и така нататък закона за климата на 4 март излезе индустриалната стратегия на 10 март, отложена за 10 март. Аз бих искал да зная как мисленето по зеления пакт и индустриалната стратегия се стиковат тъй като е, би трябвало да интензивираме е, производствата в е, европейския регион, обаче как ще се стигне по този начин до неутралитет по отношение на климата? Мисли ли комисията да въведе съответния данък, така че, или така да управлява нещата, че в даден момент да има достатъчни количества водород и съответно да се използват технологиите за чиста енергия. Добър ден! Аз бих искала да говоря за пластмасата. За съжаление или за щастие, Италия се нарежда на второ място като производител в Европа – но в последно време Италия е жертва на дискриминация именно от страна на европейските институции. Всъщност, отрасълът на пластиката е напред е изключително развит по отношение на а, новите технологии. Освен това, в, в, в този отрасъл работят изключително много хора. И именно поради това, чрез а, такова дъмгосване на а, пластмасата е възможно а, да бъдат накърнени интересите на тези, които работят в а, а, сектора. Всъщност по този начин се наказва един отрасъл, който всъщност е много по-устойчиво, отколкото отраслите в други трети държави, в които не се прилагат никакви стандарти по отношение на околната среда. Следователно въпросът ми е защо а, трябва да а, нанасяме вреди на този отрасъл, при положение, че в други трети страни е, се замърсява много повече. И бих искал, бих искал да се остави на страна всякакъв идеологичен подход при Зеленият пакт. Благодаря ви. медам Юта Паулюс. Благодаря ви много. Благодаря господин заместник председател. Благодаря, че се спомена и чистата мобилност. Сигурността сте видели и писмото на германският министр, в което се е, е, посочва, че стандартите за въглеродни мисии на комисиите не трябва да се обновяват до 2300 години но електромобилите ще имат много по-малки въглеродни емисии. Бих искала да разбера какво бихте отговорили на този германски министър. На второ място споменахте, че ще има изчисление на това какво, какво бил, бил разходът от бездействието. Вече са направени такива изчисления от немска страна. Разходите а, са а, големи. Изчислени са и въглеродните емисии а, в а, Съюза. Те възлизат на тонове. Става дума за милиарди, а вредите ще се изчисляват на трилиони. Благодаря ви. Ja, danke. Äh, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wir in Sachen Klimaschutz, Energieeffizienz сега говорим за опасване на климата и енергийна ефективност. Господин Тимерманс, бих искал обаче да е, поспоря с качеството на вашите обещания. обещания. Това в духа на Лисабонската стратегия ли е? е как е, ще постигнете неутралитет по отношение на климата от 2050, защото селското стопанство, скотовътството, там ще останат маси субстанции, които ще се използват. Сега в Берлин се бавят топката. Зелената лига се бори срещу това. Ще ни, трябваха ни 30 години да постигнем разрешение за много по-дребни проблеми, а вие смятате за 30 години да постигнете неутралитет по отношение на климата. От сега казвате, че 2015 2050 ще бъдем неутрални по отношение на климата. Това а, така обещание или, или добро пожелание? Благодаря ви много. Още два въпроса. Господин Тобисовски. Благодаря ви много. Благодаря ви много, Многократно сме казвали, че Зеленият пакт ще промени действителността. Това е вярно, но дяволът е в подробностите. Въпросът ми е следният. По отношение а, на ветрените турбини използваме фибростъкло и композитни материали. Преди тези а, компоненти се демонтират по не особено щадящ за околната среда начин. След 2020 година ще трябва да демонтираме много компоненти. Това са тонове материали. Преди, при затварянето на ветрени централи, ние продавахме старите компоненти на Русия, Китай или Африка – Днес а, ние не искаме да приемаме старите отпадъци. Следователно въпросът е следният. Готови ли сме да се справим с това по успешен начин? Не искаме да имаме стари насложени проблеми. Трябва да се научим как да рециклираме а, този вид отпадъци от въглеродни турбини. И по отношение на водорода. Искате да се разширява използването на тази технология. Споменахте, че въпросът е не ако, а кога ще се случи това. Как може да се осъществи това? Благодаря ви. Arvoisa puheenjohtaja, uudet ilmastotavoitteet merkitsevät sitä, että ETSn piirissä olevan teollisuuden päästö... Благодаря сега ще трябва да се въведат още по-строги референтни цени по отношение на изтичането на въглерод така че да не се предизвика допълнителни е, емисии. Можете ли да обещаете, че инструмента за финансиране за зеления е, пакт ще, се, ще е на разположение за цяла Европа, заедно с Хоризонт 20. Така че да можат процесите в индустриалните процеси да се обновят и да се стигне до безкарбонови такива, като същевременно Европа трябва да остане конкурентоспособна и да не се стигне до изнасяне на емисии, въглеродни емисии навън. Благодаря, сега имате вие до думата, господин комисар. Благодаря ви. Нека да кажа като за начало е, че основата на Зеленият пакт е да се преобразува нашият ангажимент за намаляване на световните температури, защото в противен случай ние няма да сме господари на собствената си съдба, защото ще сме стигнали до един крайен предел. Това, което прави комисията е да вземем за отправна точка нашият ангажимент от Париж и да направим една пътна карта, която да не изведе до неутралитет по отношение на климата до 2050 година. Не става дума за един модел, става дума за една пътна карта. И нашият избор а, по този път а, ще зависи а, дали ще успеем. Всичко зависи от нашият избор. Но това, което предлагаме в в тази пътна карта може да ни изведе до неутралитет по отношение на климата. Мисля, че има усещане за все по-голяма неотложност за това в нашето общество. Освен това, планетата Земя ни напомня за това всяка година. Вече го виждаме и в нашето ежедневие. Въпросът е, че сега има възможност. Това може да се съчетае и с новата индустриална революция, с новите работни места. Разбира се, това няма да е лесно. Това ще е ужасно трудно. Но пък какъв е смисъл да правим лесни неща? Нека да направим нещо, което е трудно. Но пък нека да оставим една планета, един континент, в който си струва да живеят нашите деца и внуци. Трябва да живеем в свят, основан на нашите технологии, на нашата възможност да се преобразим невоенната сила ще ни изведе като лидери в света. А привлекателността на нашите общества ще ни направи лидер в света. И аз мисля, че зеленият пакт ще е важен в това отношение. Разбира се, трябва да има подход основан на а, кластери. Това разбрах през последните месеци. Трябва да говорим за това какво искаме да постигнем в общ смисъл. И след това да разгледаме индустрия по индустрия, какво означава това. Например, за автомобилната индустрия, за химическата индустрия, за индустрията на стоманата, за индустрията на потребителските стоки, за земеделието и така нататък и така нататък. Има и някои общи характеристики, но има и конкретни предизвикателства в различните сектори и за тях е необходим конкретен подход. Една от индустриите, които не сме споменали, но искам да я посоча, е индустрия, която е свързана с много работни места. През 2050 година ще имаме 80% сгради, които се строят сега. И тези сгради трябва да имат различна консумация на енергия. И това е на огромна възможност за работни места. Това го признават различни заинтересовани страни. А можем да постигнем това. Това са работни места, които ще се създадат в Европа. Създаването на работни места въжи и за демонтирането на ветрените турбини. Можем да направим това тук. Само един а, коментар за CCS. Това вече е осъществимо. За освояването и съхранението на въглеводород. Това е осъществимо, но няма универсално решение. Но разбира се, при един преход това ще е от голямо значение. Разбира се, трябва да разгледаме а, конкретни мерки а, за фонда за а, справедлив преход. Нещо, което може да ни спре е, че ако гражданите считат, че това не е добро за тях, ако гражданите а, не са на наша страна, ако не са склонни да направят а, жертви, това може да ни спре. Така че считам, че трябва да вземем предвид това при фонда за справедлив преход. По отношение на енергетиката. Разбира се, неотложно трябва да изградим мрежи, инфраструктура за съхранение. Водородът ще е много важен в това отношение. Но трябва да разгледаме и данъчното облагане в областта на енергетиката. Системата на данъци а, сега изцяло се основава на изкопаеми горева, но това трябва да се промени. Трябва да се екологизира. Трябва да говорим за това. В голям брой държави членки енергетиката все още се субсидира, изкопаемите горива се е, субсидира. Не можем просто да кажем е, спрете субсидиите, и преминете към друг вид енергетика. Електронните отпадъци. Това ще е голямо предизвикателство. Рециклирането. Е, видях решението е, за единото устройство за зареждане – по отношение на въгледобива. Ще говоря и с полското правителство за това тази седмица. Искам да бъда по-добре информиран по този въпрос. По отношение на пластмасата. Това, което направихме, това, което този парламент направи, е да се премахнат 10 вида пластмаса, за които има напълно устойчиви альтернативи. С това премахваме 70% от пластмасата за еднократна употреба, която отива в водите и океаните. Знам, че пластмасата е един страхотен продукт. Ние се нуждаем от него – и по отношение на устойчивостта, с, с пластмасата става, продуктите са по-устойчиви, по-здрави, по-дълготрайни и така нататък, но пластмасата е и опасна. Микропластмасата е опасна за нашето здраве, така че трябва да направим нещо за това. И ако аз бях италянец, аз не бих защитала чак толкова много пластмасата. Вижте какви са водите на, на моретата, какви са плажовете по крайбрежието на Италия. Околната среда в тези места търпи щети заради пластмасата. Ние се нуждаем от пластмаса, но не пластмаса за еднократна потреба. По отношение на автомобилната индустрия. Искам да кажа нещо. Комисията ще направи оценка, оценка на въздействието, и през седните години ще преценим дали е необходимо допълнително законодателство. Но нека да кажа едно. Автомобилната индустрия е изправена пред огромно предизвикателство. За първи път тази година съм убеден, че тази индустрия разбра посланието и че е склонна да направи тази промяна. Но трябва също така да отчетем, че в повечето държави и членки тази промяна е свързана с огромни рискове за заетостта. Това е пълна трансформация на една индустрия, която е важна за европейската економика. Но колкото по-бързо се случи тя, толкова по-добре. Искам обаче също така да кажа, че ние трябва да гарантираме, че това е придружено с мерки, които дават възможности за хората, работещи в автомобилната индустрия, те да продължат да работят в тази индустрия или пък ако желаят да се пренасочат към друга индустрия. Но моето послание е, че автомобилната индустрия в цяла Европа сега вече разбира, че трябва да се промени, да се променят двигателите, че трябва да имат огромни инвестиции и че трябва да си затрудничат с нас, за да се осъществи това. Но трябва също така да разберем, че това е огромна промяна и трябва да гарантираме, че не се губят и се закриват работни места без това да е нужно. Благодаря ви. Тук става дума само за автомобили, но ако говорим за камиони или самолети, разискванията стават още по-сложни. Е, имаме все още 10 изказвания. а Вие ще трябва да им отговорите след това и да имаме време за заключение. Господин Кохото. Благодаря, господин председател. Господин заместник е, президент всички сме съгласни, че Силезия, е такива зависими въгледобивни райони имат сериозни проблеми и затова трябват мерки за подпомагане на тези райони. Имам два въпроса, свързани с това. Първо чухте от съвета, Европейски съвет вчера, че около 2 милиарда евро ще се нужни за Полша за, от, ще бъде ще бъдат отнети от Волша, ако тя не се съобрази с, не спази целите е, за е, неутралитет по отношение на климата от 2300. Второ, е, комитет на регионите, според комитет на регионите, е, как, тези е, планове за, във връзка с е, е, зеления договор трябва да се изготвят от правителството. Какво мислите по въпроса? Следващия въпрос. Ще започна с малко философско разсъждение по промените в климата. Какво трябва да постигнем до 2050? неутрална е, економика по отношение на климата или атмосферата. Промените в климата са сериозен проблем е, напоследък. Е, сега ние работим главно по съкрещаване емисиите от СО2. Работим за неутрална економика по отношение на климата. Но не по-малко важен момент трябва да бъде негативните емисии по отношение на атмосферата. За момента въпроса за негативните емисии често се пренебрегва, дори и в съобщенията по Зеления пакт. Ако погледнем в последните постижения на биотехнологията, виждаме, че има наистина обещаващи така нареченото едитиране на генома, което е една е, революционизираща технология в тази област. Та въпросът ми е много простичък. Кога ще започне е, комисията да се занимава с е, въпроса за негативните, отрицателните емисии и новите технологии, което е изключително е, важно и полезно? Следващият. и európai zöld megállapodás sikere elképzelhető. Сега наистина три е, са предпоставките за този зелен пакт. Първо, прехода трябва да е справедлив. Европейските граждани искат е, едно споразумение, е, според което товара да бъде поет от тези, които предизвикват замърсяването. Второ, не можем да си представим, че европейското предложение е, ще се, може да се приеме от гражданите, ако те не усетят е, ползите от него и ако не бъдат предложени интегриращи решения. Трето, ще ни трябват нови възможности за финансиране с нови средства, свежи пари. Как е, ще осигури всичко това комисията в този преходен период и как ще или пък ще прехвърля средства от други пера, от други области. Благодаря. Благодаря, господин Тимерманс. Ще продължа на испански. Беше представен Зеления пакт. Получихме вече предложението и за фонда за справедлив преход. Въпросът ми е дали ще има резерв, който да предвиди, например, компенсиране на тези, които ще изгубят работници места поради закриване, например, на минимум Имам предвид, например, региона на Галиция – и също така какво се прави, за да се подобрят инфраструктурите за взаимна свързаност, междусистемна свързаност, защото ако искам да постигнем нашите цели, трябва да има междусистемна свързаност между всички региони и държави. И накрая, дали петия списък ще бъде представен своевременно, за да можем да обсъдим своевременно това предложение и какви са вашите прогнози? Господин Бакай, току-що се каза, че е, гражданите е, ще бъдат жертви на този преход, ако не могат да видят ползата от е, промените за себе си и децата си.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 е, след като е, се е, очевидно целият характер на тези мерки, които се предвижда е интервенционистичен. Въпросът ми обаче е свързан с видоса корона и с нашата производство. Сега, говорим за деиндустриализация в последните години. От ноември до декември 2019 2,11% е паднало индустриалното производство в Европа. Европа. Нашите фабрики, е, работата в тях замира, защото ни е, трябват вторични суровини, защото ни трябват, е, защото липсват продукти, които се получават от Китай. Как в бъдеще ще гарантираме тези доставки, ако все по-малко, все по-малко е производството на вторични, на такива продукти и суровини в Европа? Благодаря. Е, господин Тимерманс, е, всеки път, е, когато ви чея да говорите за необходимата електромрежа, която да замени изкопаемите говеря, аз се както и а, е, различните вновяеми източници, но а, е, е, аз оценявам вашата ангажираност, а, но вие а, казахте последния, миналия вторник, че а, проекти, които се финансират от Европейския съюз, а, трябва да подкрепят нашия интерес и, и зеленият пакт. На практика какво ще означава това? За да се разработват тези проекти, за да се откриват нови предприятия в това отношение, какво ще направите, за да оцените съществуващи днес проекти? Е, например, Има публикации от преди няколко дни от европейската, е, е, е, различни европейски агенции. Вие обаче ще правите ли оценка на въздействието? Бих искала да чуя един по-конкретен отговор от вас. Следващия. Благодаря, господин председател, господин Тимерманс. това, този зелен курс ще се отрази е, сериозно върху е, региони, които биха искали да бъдат е, е въглеродно неутрални. Е, националните правителства трябва да декарбонизират своето производство. Например, в Гърция, е, когато се говори за декарбонизация, се поставят много е, така кратки срокове, е, което е, предполага някои райони, зависещи изцяло от такива производства, да се да фалират, да би трябвало да е, имаме е, предварителни проучвания е, и проучвания за оценка на въздействието върху обществото на място, хората на място. Вие в Европейската комисия как е, по същество ще подкрепите е, тези райони? Защото това, което те ще получат от е, фонда за справедлив преход не е достатъчно за един наистина реален, за едно действително подпомагане. Сега Миналата седмица е, дадахте зелена светлина за въпросния списък, който беше много разгорещено дебатиран. Е, той е, Аз с, с, радост чух това, което имахте да кажете по този проект е, и е, за проектите, които ще бъдат финансирани от Фонда за зеления е, курс. Е, трябва да. Е, така че въпросът ми към вас е. Бихте ли казали е, каква е перспективата в това отношение за 10 години напред е, и как възнамерява е, комисията да направи така, защото всички финансирани проекти да отговарят на целите на Зеления пакт? Благодаря ви, господин Тимраз, за ясното интелигентно представене. Е, в своето писмо комисията дава ясно да се избере, че никой няма да бъде изоставен. Това казвате вие, това госпожа фон дер Лайен. Затова те се позовават на механизма за справедлив преход. Е, но бихте ли казали какъв тип инвестиции ще са допустими по линия на този фонд? И социалното е, предизвикателство, загуба на работни места, економическото развитие в държавите членки, как ще, е, каква е, е какво значение ще дадете на всеки от тези три фактора? и после е, географското разпределение. В моята страна Например, има много електроцентрали, които се работят с торф като горивен материал. Как ще се справим с проблемите е, ние в тези региони? Миналата седмица парламента отхвърли е, е, въпросния списък с е, мнозинство, бихте ли е, казали е, как ще се от, отрази това върху е, занижаване на е, целите? Госпожин Тимерманс, е, зеления курс много ветрогенератори ще трябва да бъдат е, е, помене, е, заменени, тъй като те пречат на околната среда, вредът на различни животински видове, насекоми и така нататък. Какво ще се направи, ако от друга страна тази енергия ни е необходима. Е, излиза, че и е, ветровата енергия не е, е енергията за ветровите генератори не е идеална, ядрената енергетика също има много, има преимуществено и недостатъци. Сега комисията все пак не вижда ли ядрената енергетика като част от решението на проблема. Това беше е, списъка. Е, само на един още ще дам думата, защото е, времето ли изтече. Ще бъде изключително кратка. Казвате, че няма да изоставите никого. Но това, правейки го, не трябва и да спираме никого, да не спъваме никого. Имаме технологиите, пазара, производителите, фирмите. Как, как предлагате да стигнем до всички и да, да, да придвижим напред основи, платформи, е, регулаторни рамки, е, за да, да не спъваме е, тези, които са напред, новаторите, пионерите, да не ги спъваме и да ги дърпаме назад към тези, които изостават. Вместих се в една минута. Да, благодаря на госпожа Вайс за краткия въпрос. Съжалявам, че ще говоря малко по-дълго от нея. Конкретните отговори за Полша. Моята амбиция е Полша да се съобрази с е, целите от 2050-та. Мисля, че ще постигнем целта си. Почти сме постигнали. Много важно е всички държави, всяка държава членка да се ангажира с това. Мисля, че е възможно. Е, и мисля, че показахме, че с фонда за справедлив преход е, това ще е възможно. Разбира се, че ще работим и в пряка връзка с местните правителства. Е, обсъждал съм това с много кметове, с съществуващи структури, като например Комитета на регионите или ЕЦ 40 или други пакта на кметовете, е, съвета на кметовете и така нататък. Това е защото наистина условията по места са много различни, не само в една държава членки, но и между държавите членки, което иска повече ангажираност от хората, които по места ще участват в този процес. Мисля, че е интересен въпросът ви. Е, дискусията е интересна не само от философска гледна точка, но и от чисто практическа. Дали искаме е, неутрална по отношение на климата и економика или общество е необходимо. Разбира се, всичко опира до обществото и някои от основните е, е двигатели и фактори в това е, са нашите граждани, които казват е, искаме по-добро, по-чист въздух, е, не искаме да избират толкова хора поради лош въздух. Е, и ние не можем да приемем економически аргумент, трябва ни това, защото трябва да имаме работни места. Не е така. Хората също искат по-зелени, по природосъобразни условия на живот, е, селски райони. Те искат да спрат е, това, което е, президента Макрон нарече екоцид на нашата природа. Не искаме милиони видове да изчезват. Трябва да направим нещо за това. Хората искат чиста вода, по-чиста вода нещата са по-сложни и отиват отвъд декарбонизация на економиката. Просто трябва да се е, да създадат възможности хората да имат един устойчив и по-добър живот от сега. Обратната страна на това е обаче следното. Сега, ние не казваме, че няма да има въглеродни емисии от тук датък, Ние казваме, е, майката земя е, няма да ни остави да създаваме проблеми. Създава се дисбаланс и за целта е, са ни нужни места, където е, има свръх е, поемане на въглерод. Да, споменахте развиването на технологии, трябва да помислим за морската среда с водораслите и други защо предлагаме залесяване на Европа 2 милиарда дървета, за да има повече улавяне на въглерод, по-добра среда, повече биоразнообразие. Така че е, нещата са по-сложни от чиста декарбонизация на економиката. Трябва да видим как да върнем баланса между човечеството и природата защото понякога говорим за спестяване на планетата. Не става дума да спестяваме планета. Тя се грижи за себе си. Ако тя не ни харесва и не ни понася, може да се отърве от нас. Тук трябва да говорим за спесяване на човечеството една планета, в която, в която хората да имат своето място. 10 милиарда. По един справедлив начин да се отчитат амбициите и на другата част на света, да живеят и да стигнат същото ниво на развитие като нас. Това правим. Така че ние правим нещо, което е пост, така отива отвъд чисто економическите съображения. Аз не съм от тези, които казват, че ще бъде лесно, че няма да е, сме, имаме разочарование, че няма да се спъваме. Да, да, да, това ще се случва, както е било винаги. Но отправната точка е, че е, не, е, това не само е, е вярно, е, е това, което е, трябва да се направи, но е и възможно. И ако е, дори е, и ако понякога е, сме разочаровани, все пак можем да се съвземем, да се изправим и да продължим, да преодолеем това разочарование. Понякога намирам за иронично, че някои страни, които обвиняват държавната интервенция, са страните, които в други области, като граждански свободи, са първи, които настояват за гражданска интервенция, за да отнемат граждански свободи. Но това е друго. Now, of course... Разбира се. Всичко това трябва също така да води до намиране на средства, които надхвърлят публичните средства. Но моето впечатление напоследък е, че в много сектори на финансовия свят отчаяно се търсят добри възможности за инвестиции. Така че ние трябва да създадем една правна и нормативна уредба за инвестициите, така че да има предсказуемост. И това наистина ще привлече много инвестиции. И тук беше зададен въпрос как да помогнем и на онези, които искат да направят повече. Много често, когато говорим с такива хора, те ни казват, когато отиваме в САЩ, получаваме разрешително за една седмица. Това е разрешително въжи за цялата територия на САЩ. А в Европа същия процес може да отмене седмици дори и месеци. Нека да помислим как да улесним тези процеси. Имаме толкова много нововъзникващи предприятия, но много често те не стават жизнеспособни, не достигат онези мащаб, който е необходим нашата възможност за влияние е ограничено но трябва да използваме и тази възможност за влияние и, например, по този начин да намалим бюрокрацията, бумащината. Може би някои от вас чакат отговор на въпроса за проектите от общността на интерес. Искам да подчертая. Имаме много силен ангажимент в стриктно анализиране на този списък. Да, парламентът, според мен, взе правилно решение, но това решение ще бъде обвързано с условия, така че да не инвестираме средства в активи, които са безперспективни. Да, разбира се, трудно е да се знае от самото начало колко, какво ще струва. Знам, че това не е вашата задача, но това е моя задача и вие може да ме съдите по това, което съм направил. Вие ще преценяв дали съм поступил правилно или не. Обеден съм, че можем наистина да постигнем много с това и то в дългосрочен план. По конкретния въпрос, свързан с Гърция, трябва отново да се обърна към вас, да ви дам повече информация. Мисля, че гръцкото правителство много правилно постъпва по принцип, но искам да кажа някои по-общи неща. Ние искаме да насочим вече съществуващите средства в тази насока. Не става дума само за допълнителни 7,5 милиарда. Става дума също така за ангажиране на средства от ОСП, от фонда на кохезионната политика и други финансови механизми, за да вървим в тази посока. И разбира се, за момента говорим за доста скромния процент, 25% от всички средства, но нека да продължим и да увеличаваме този процент. И сега надявам се, че ще избягна всякакви недоразумения, като говоря за ядрената енергия. Аз нямам никакви задължения, свързани с позиция срещу ядрената енергетика. Ние знаем, че тя не води до емисии, но тя води до други проблеми. Например, радиоактивните отпадъци и тяхното управление. Но това, което единствено и само ще кажа, аз уважавам държавите членки, които са взели принципна позиция, взели против атомната енергетика. Не е работа на Европейската комисия да се набърква в тези решения. Това, което аз искам е да получа числа. Дали това е, е една интелигентна инвестиция? И моето лично заключение е, че по-интелигентно е да се инвестира в устойчиви видове енергия, но това е решение на държавите членки. Европейската комисия няма принципни възражения срещу ядрената енергетика. Това, което ние казваме, е просто Направете си добре сметките и виждаме, че сметките нарастват. Вие виждате, че върви обсъждане във Франция на този въпрос в други държави. Във Франция допреди скоро са били убедени в това, че трябва да има атомна енергетика, обаче в момента тази позиция като че ли се променя точно защото нараства сметката. За това ще кажа единствено и само вижте каква е сметката, направете си правилно сметките. Да, разбира се, устойчивата енергетика е сериозен проблем, но това са проблеми на растежа. Разбира се, все още не можем изцяло да разчитаме на устойчивата енергетика, но можем да го направим и то добре. Благодаря ви. Uh, Много ви благодаря, господин заместник-председател на комисията. Насоката е ясна. Много от моите колеги биха казали, че неотложните проблеми също са ясни. Да, все още нямаме съгласие по много въпроси, не сме съгласни по начините как да стигнем нашите цели. Има дебата за ядрената енергетика, разбирам аргументите тук, да, разбира се, трябва да помислим как наистина прехода да бъде справедлив, особено спрямо някои региони но много сме ви благодарни, че се срещнахте с нас днес. С нетърпение очаквам продължаването на диалога с вас, за да обсъдим по-подробно как да изпълним нашите стратегически цели. Благодаря на всички и сега моля всички, които нямат право да се намерят залата, при режим закрити врата да напуснат залата. След 3 минути подновяваме работа.